Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung und Председателят, уважаеми колеги, позволете ми да открия изслушването. Приветствам ви сърдечно с добре дошли. Приветствам сърдечно с добре дошъл и кандидатът за член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването и политиката за потребителите, господин Тонио Борг. Накратко ще ви опиша регламента, за да знаете как ще протече днешното заседание. Разполагаме с 3 часа. Първо ще дам думата на господин Борг за 10-минутно уводно изявление. След това ще разполагаме с 155 минути за въпроси. Регламентът е следният. Предвиждат се 10 по-дълги и 16 кратки въпроса от членове на Комисията по околна среда. Междувременно ще бъдат зададени 7 дълги въпроса и 3 кратки въпроса от колегите от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Предвидено е 3-минутно изявление на председателя на тази комисия, господин Малкъм Харвард. Добре дошъл и на него. Комисията по земеделие и развитие на селските райони ще може да зададе 5 кратки въпроса. Дългите въпроси ще се задават по принципа на редуването на въпроси и отговори. Въпросът ще трае една минута, след това кандидатът ще има две минути за отговор. Предвидени са още 45 минути секунди, извинете, за уточняващ въпрос. За отговора на уточняващия въпрос е предвидена една минута. Кратките въпроси ще обхващат по 3 минути. 50 секунди за въпроса и 2 минути за отговора. Задачата на колегата Харбър и моята задача днес в деня на учтивостта е да осигурим любезен тон и тук на днешното заседание. Ще се погрижим и за спазването на регламента. Смяната на този пост в Европейската комисия бе неочаквана, както за нашата комисия по околна среда, така и за другите две комисии. И нека отделим случилото се с предходния комисар от днешната процедура. Нека поставяме конкретни въпроси, на които, надявам се, ще получим и съдържателни отговори. Това бе всичко от моя страна. Давам думата на кандидата доктор Тонио Борг за 10-минутно уводно изявление. Обръщам се към всички вас с молба. Не напразно казах, че днес е денят на учтивостта. Учтивостта повелявам всички да заемем местата си и да запазим тишина, за да може господин <clears throat> доктор Борг да направи уводното си изявление. Господин доктор Борг, имате думата. Thank you, Mr. Chairman, for your courteous remarks as well. Honorable members, it is indeed a great honor to be here. Уважаеми европейски депутати, за днес, за мен е чест да съм днес пред вас като кандидат за комисарския пост по обществено здраве и потребителска политика. Това е всъщност най-насочената към хората европейска политика, защото засяга нашият ежедневен живот. Аз съм бил парламентарист продължение на 20 години и изпълнявал съм административни и изпълнителски функции в правителството през последните 15 години. И в този смисъл мога да заявя, че ще продължавам да работя в същия дух и на новото си място. Връзките ми с вас ще бъдат подчинени на сътрудничеството, на духа на сътрудничество и разбирателство, не само защото вие сте законодателите, а и защото смятам, че това е правилният начин на поведение. Ще бъда открит и честен в взаимоотношенията си и ще се старая да постигам колкото се може повече по всички задачи и проекти, които предприемем. Ще бъда независим и обективен, но преди всичко ще бъда с европейски дух. По-голямата част от политическия ми живот през последните 30 години е била насочена към европейското членство на Малта защото смятам, убеден съм твърдо в смисъла на европейските ценности. Ползвам се с подкрепата на две от политическите сили в Малтийският парламент, което съвсем не е за подценяване. Моето намерение, моята цел в момента е да създавам условия за доверие за стимулиране на доверието, което потребителите и пациентите изпитват към нас. Ключовите инициативи, които, по които в момента се работи, ще продължава да занимават и моето внимание. Някои от тях са, например, свързаните с медицинското оборудване която скоро ще се въведе в практика. Целта, както казвам, е да се спечели доверието на потребителите и на пациентите. Това всъщност означава вяра, доверие в единният пазар, а и в научната основа на всички наши политики. Какво означава това на практика? В областта на общественото здравеопазване първата ми цел е да представя амбициозно предложение, свързано с, тютюна и тютюновите изделия. 95% от смъртните случаи се дължат на тютюнопушене. Много започват да пушат на много ранна възраст, даже по-млади от 18 години. Аз самия започнах да пуша на 16 годишна възраст. Тоест, очевидно е, че нещо куца. Очевидно е, че се налага ревизия на начина по който функционира вътрешния пазар в тази област. Целта за опазване на здравето на европейците трябва да има примат. Надявам се, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Вторият ми приоритет е да подобрим грижите за, пациент, за пациентите чрез подпомагане на държавите членки в обгрижването на хронично болните пациенти, особено с оглед на ограниченията, бюджетните ограничения в економическата и финансова криза. Правото на достъп до медицинска грижа е от първостепенно значение. За това трябва да използваме всички инструменти, които са на наше разположение, били те от прерогативите на държавите членки или европейски такива. Има още какво много да научим, има още какво много да извършим заедно. Здравеопазването, здравето е инвестиция в бъдещето. Това не е само кауза. Освен това е и ценност сама по себе си. Господин председател, позволете да премина за малко на родния си език. Това е единствения семитохавитски език, който е официален език на Европейския съюз. Дварил политика тал консуматур. Нищи не сгорако. Що се отнася до политиката за потребителите? Ако позволите, искам да заявя най-отговорно, че ще работя в защита на техните интереси. Нашият принцип, нашият приоритет е да постигнем законова рамка, която да се транспонира по начин подходящ и гарантиращ нейното изпълнение в политиките на държавите членки и във всички европейски политики. Единият пазар трябва да служи на потребителите. Трябва да укрепим тяхното доверие в действието на нашия единен пазар. И това всъщност е един, един възможен път за възстановяване на доверието в Европейският съюз. Безопасността, сигурността са, след, са сред нашите приоритети в този смисъл. И в началото на следващата година аз и комисар Таяни ще подготвим текст за безопасността, за сигурността на продуктите и артикулите, които се потребяват на пазара. Това е така, защото според нас безопасността и сигурността на комерциализираните наш, от, на нашия пазар продукти не трябва да зависят от, не трябва да бъдат подлагани на ограничения от конъюнктурен тип. Една друга ключова законодателна инициатива, която възнамерявам, ако получа поста да предприема в началото на следващата година заедно с комисаря Бърние е инициативата за банковите сметки, по силата на която потребителите ще могат да получават информация за авуарите си по ясен, точен и прозрачен начин. In the area of food, The EU has achieved a lot. В областта на храните Европейският съюз постигна вече много. Продоволствената сигурност тук е сред най-високите в света. Безопасността на храните също така е сред водещите места в света и това ще продължава да бъде мой приоритет. Целта е да се прилагат съществуващите правила. Разбира се, има какво още да се постигне. Моят, една от моите цели ще бъдат свързани с безопасността на храните и с здравето в селското стопанство, растениевътство и животновътство след което, разбира се, ще последва прилагането на тези законодателни текстове, които евентуално се приемат. По въпроса за клонирането, моята цел ще бъде да се прокара законодателна инициатива за новите храни. И сега отново се връщам на селското стопанство и по-точно на хуманното отношение към животните. Отношението към животните трябва да отразява тази наша грижа и следователно законовите текстове трябва да бъдат прилагани стриктно. В някои случаи това не е случаят. Затова една от целите ми ще бъде подкрепа на мерките в тази посока. За това ще мобилизирам, разбира се, и всички сили и правомощи, с които разполага комисията в тази посока, особено в случаите за транспортиране на животни. В времена на економическа криза, целта, разбира се, е да се налага бюджетна дисциплина и да се урязват разходи. Моята цел обаче ще бъде тези бюджетни ограничения да бъдат възможно най-интелигентно прилагани, за да пазят интересите на тези, които най-много се нуждаят от това. В никакъв случай политиката по здравоопазване и опазване интереса на потребителите трябва да пострадат от това, тъй като те са едни от най-усезаемите придобивки на европейският единен пазар. Обяш... Обещавам, че това ще бъде сред моите приоритети и ще работя с всичките си сили за тяхното постигане, разбира се, сътрудничество и съдействие с вас. Благодаря. Благодаря, доктор Борг. Преминаваме към кръга от въпроси на координаторите. Господин Лизе има думата за кратък въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин кандидат-комисар. Ще се спрах малко по-подробно върху директивата за тютюневите изделия. Комисията нееднократно отложи представянето на законодателно предложение. И това ни навежда на мисълта, че тази директива едва ли не е умъртвена. Бихме искали да предприемете бързи действия по нея. Въпросът ми е Изготвили ли сте график за работа? На какво ще наблегнете по същество? Какво ще предприемете, за да не се стига до повторно отлагане на процедурата? Благодаря, господин Борг. Имате думата за две минути. I believe that the tobacco da... Смятам, че директивата за тютюневите изделия не е мъртва. Съвсем жива е, според мен. политическата си кариера много рядко съм обещавал неща, освен онези, които мога да изпълня. Тъй като знам, че обещанията се връщат обратно при обещалия като бумеранг. Онова, с което мога да се ангажирам обаче, е, че ако моята кандидатура за член на комисията бъде потвърдена, първото ми действие ще бъде да изпратя е, директивата за тютюневите изделия на, е, в е, фаза на консултация между службите и общо взето да предвижда нататък предложението. Запознал съм се с фактите, с графика и трябва да ви кажа, че в това отношение, в тези свои намерения съм насърчен от самия председател на комисията Барос. Тоест, това обещание може да бъде изпълнено. Важно е, ако това стане, аз съм сигурен, че ще бъде така, вие да ми окажете помощ така, щото директивата да стане факт, да влезе в сила, преди да е изтекал мандатът на парламента. Директивата, разбира се, още е, се разпространява в условия на поверителност, все още в комисията не е приета от колегиума, но мога да ви дам обща представа за нейното проекто съдържание. На първо място аз смятам, че тютюневите изделия трябва да изглеждат като тютюневи изделия и, и да имат вкуса на тютюневи изделия. Директивата се основава на член 114 от договора, съгласно който функционирането на вътрешния пазар се съпътства от висока степен на защита на потребителите. Ето защо младите, младежите трябва да бъдат защищавани. Всички статистически данни сочат, че голям относителен дял от тези, които за пръв път пушат, са твърде млади. Освен това има някои други тенденции. Жените пушат повече от мъжете, Така че трябва да се справим с този проблем. Е, не само като направим необходимо, защото на, на външен вид тютюневите изделия да се отличават от другите, а и като предприемем необходимите мерки за, за просвета, за, за обществена информация, така че е, да повишим осведомеността на младежите. Следващият въпрос. Тук съм господин кандидат комисар госпожа Макаван. Вие много говорихте за отстояването на европейските ценности и частност хартата на основните права и свободи. Кажете ми, как бихме могли да съчетаем всичко това с значителния брой сведения, които получаваме относно политическата ви дейност в Малта? особено що се отнася до правата на жените и аборта. Вие сте се стремил не само да затегнете уредбата на аборта в Малта, а и да ограничите свободното движение на бремени жени, които са се опитвали да заминат чужбина, за да направят аборт. И второ, за недискриминацията по е, признак е, сексуална ориентация. Ние имаме сведения, че вие сте се изказал е, за ограничаване европейско европейското право за свободата на движение. И когато е ставало въпрос за защита на, на, на отделни граждани и на отстояване на, на индивидуални права и свободи, вие сте говорил за това, че трябва да бъдат защитавани само онези, които заслужават да бъдат защитавани. Как ще тълкувате това свое, тези свои изказвания? По въпроса за аборта, по този въпрос договорът е пределно ясен. Уредбата е прерогатива на държавите членки, в това число да допуснат или не аборт. Така че като член на Европейската комисия аз ще съблюдавам договорите, както и положенията на Хартата за правата и свободите, както и принципа на субсидиарност, съгласно който комисията няма право да се намесва в тези прерогативи. Но бих искал да изясня нещо, тъй като тук имам а, копие от а, една вестникарска статия, публикувана преди 14 години, а, когато ми бе зададен пределно ясния въпрос. Дали следва да се допусне една малтийска гражданка да замине за Великобритания, да извърши аборт, където абортът е напълно законен. Става въпрос за 98 година, значи, и тогава журналистите ме питат, според вас, правомерно ли е поведението на тази жена. И какъв е моят отговор? Цитирам. Макар и публично да съм заявявал, че съм против аборта, аз смятам, че от правна гледна точка тази жена не е извършила нищо нередно, тъй като заминава за страна, в която абортите са напълно законни в края на краищата е, националното законодателство на Малта е териториално ограничено до територията на Малта. Тогава бях критикуван наистина за тези свои думи. И ето отново цитирам, коментирайки казаното вчера от доктор Борг, Еди Кой си е сметнал за твърде странно, че един член на християн-демократическата партия в Малта, какъвто съм аз, може да каже, тази жена не е извършила нищо нередно. До тук по този въпрос. Що се отнася до половата ориентация. Тази година аз участвах в изработването на законопроект, в е, който за първ път е, ще се регламентират брачните отношения, в това число еднополовите бракове и е, освен това участвах в законодателна инициатива тази година в Малта за повишаване на наказанията за посегателства срещу личността, е, основани на, на сексуална или полова омраза. Аз също така смятам и да отстоявам е, положенията на хартата, в частност нейния 21 член. Как ще е, участвате в решенията на колегиума на комисията е, относно стволовите клетки, е, е, отношението към е, програмите за отстояване е, репродуктивните права на жените и за семейно планиране в трети страни, аз ще изпълнявам всички програми, които са прияти от колегиума на комисията и нека обясня защото. Просто тези програми вече са факт. Е, комисията е колегиален орган. Различните страни имат различни закони, разбира се и програмите на Европейската комисия следва да се е, осъществяват в съответствие с националното законодателство, било то в държава членка или в трета страна. Така че аз е, не бих могъл да възразя срещу определени програми, определени законодателни намерения, е, съответстващи на националното законодателство, билото в Европейския съюз или в трети страни. В противен случай бихме действали в разрез с принципа на субсидиарност. Тъй като по отношение на аборта. Принципа на субсидиарност, да, разбира се, дава възможност на националния законодател да прецени, но също така го предпазва от намеса отвън. И аз, разбира се, ще бъда европейски комисар. Аз няма да бъда малтийски комисар. И от друга страна. Благодаря. Господин кандидат комисар, не се съмнявам в вашата способност, но възразявам срещу вашите възгледи. Малта може да е консервативна страна, но дори, имайки това предвид, вие сякаш сте крайно консервативен. Е, твърди се, е, че вие е, сте се изказвали не особено пристойно и до някъде хомофобски по отношение на еднополовите бракове. Не споделям вашите възгледи по отношение на аборта и клетъчното донорство. Защо да гласувам при това за вас? защо да не апелирам към малтийския министър-председател да е, номинира кандидат, чието възгледи в по-голяма степен съответстват на моите? Господин Борг, две минути. Това е ваше право, разбира се. Аз съм тук пред вас, за да хвърля светлина върху своите изявления. Аз никога не съм бил против регламентирането на извънбрачните отношения. Лично аз съм съвносител, участвах в съставането на текста е, и прочие е, за регламентиране на извънбрачните, еднополовите и прочие отношения, от което следват, разбира се, е, законни права и задължения. И това трябва да кажа е далеч по-добро от състоянието в някои държави членки днес. Знаем, че в някои държави членки тези отношения въобще не са регламентирани. Когато законопроектът е, влезе на дневен ред парламента и стане част от законодателството на Малта, той ще породи права и задължения и едни партньорски взаимоотношения е, извънбрачни или еднополови, е, ще могат да бъдат регистрирани и ще породят съответните права и задължения. Между страните това, според мен, е сериозна стъпка напред. От това, прочем, е, следва, че и в е, имуществените отношения примерно в найемното законодателство, ще се отразят възможностите за солидарно поемане на отговорността между еднобрачни партньори. По отношение на найемните отношения, аз на времето казах, че би било неуместно законът да се реформира, защото да обхване отношения по повод на наемане на, на е, недвижима собственост от извънбрачни партньори, докато тези извънбрачни отношения не бъдат регламентирани от закона. Сега те ще бъдат регламентирани съответно и това ще породи последици, за найемните отношения, разбира се, за нововъзникнали найемни отношения и така нататък. Не бих искал да навлизам в детайли, но това е единственото, което съм казал по въпроса. Аз никога не съм се изказвал язвително или презрително. Например, тук се разпространяват някакви сведения, че, че съм се изказвал остро против хомосексуално настроените и така нататък. Когато говорих за увеличаване на наказанията, за посегателства срещу хора с друга сексуална ориентация, така и не съм си представил, че днес ще трябва да давам обяснение пред вас. Благодаря. Well, thank you for your response, but uh, clearly... Крис Дейвис, благодаря ви за отговора. Има противоречива информация за вашите изказвания. какъв бе резултатът от ирландския референдум, например. Ако не знаеш какво да правиш, гласувай с не и се огледай за альтернативи. Ако бъде утвърдена кандидатурата ви, можем ли да бъдем сигурни, че възгледите ви по социални въпроси няма да се отразят върху европейското законодателство, че няма от тях да проистекат дискриминационни разпоредби? Ще съблюдавам хартата на основните права. Държа я в ръцете си в момента. В Малта бе проведена много оживена дискусия за това дали тази харта да се ратифицира или не. Аз участвах в тези разисквания и се обявих за хартата. Работил съм не само като правозащитник, бил съм съвносител на законопроект за премахването на смъртното наказание за закрила на децата. Участвал съм в гледането на дела, отнасящи се до правата на човека в продължение на 20 години. Преподавал съм също и предмети от тази област. В член 21 е постановено ясно, че каквато и да било дискриминация, основаваща се тя на пола или на сексуалната ориентация, следва да бъде забранена. И ще следвам именно тази разпоредба, съдържаща се в хартата. Госпожа Хаси, ще продължа по казаното от колегите Макеван и Дейвис. Има информация за това, че по време на мандата ви като министър на външните работи на Малта, страната е блокирала подкрепата от страна на Европейския съюз за важни инициативи на ООН, отнасящи се до правата на жените, като например платформата от Кайро. Въпросът ми към вас е следният. В рамките на сътрудничеството за развитие ще наблегнете ли върху програмите за сексуални и репродуктивни права и предоставяне на медицински грижи на жените? Какво е вашето виждане за борбата срещу вируса на ХИВ и СПИН? Какво е вашето виждане за опазването на общественото здраве в Европа като цяло? Бях министър на външните работи в продължение на 4 години. Не съм работил в области, свързани с развитието. Подобен въпрос би следвало да поставите на министъра на развитието. Вече заявих, че ще спазвам взетите до момента решения ще съблюдавам и принципа за субсидиарност. Що се отнася до вируса на ХИВ и други подобни заболявания, за щастие днес една подобна диагноза вече не е равносилна на смъртна присъда. Постигнат е напредък в борбата срещу вируса на спин. Трябва да съсредоточим действията си върху превенцията и лечението. Трябва да се борим и срещу стигматизацията на унези, които са жертви на заболяване, което можем да опишем като трагедията на нашето съвреме. Скоро предстои провеждането на конференция за връзката между вируса на спин и правата на човека. Въпросът се свежда и до правата на човека. Мога да убедя колегата, уверя, извинете, колегата Вихаси, че и в тази област ще работя като истински европейски комисар. Госпожа Хаси, приемате ли виждането на мнозинството в парламента, а именно че зачитането на правата на лицата с хомосексуална ориентация, както и сексуалната просвета по въпроси, свързани с сексуалното и репродуктивното здраве, най-вече сред тинейджерите, са важни инструменти в борбата срещу вируса на СПИН и в областта на защитата на общественото здраве като цяло. Да, все още в редица държави се извършва дискриминация, която е в разрез с член 21 от хартата. Не бива да се поставят въпроси от рода на гейли си или не, а по-скоро сексуалната ти ориентация представлява ли опасност за здравето ти или не. Мога да живея в традиционна брачна връзка и въпреки това да има риск за сексуалното ми здраве. Благодаря, Марина Яна Кодакис. За моята група днес имаме възможност да направим оценка на квалификациите ви във връзка с този ресор. Но здравеопазването спада изцяло към прерогативите на държавите членки. Директивата за клиничните изпитвания е сред един от най-критикуваните законодателни актове. Въпреки похвалните цели, заложени в нея, не се постигат необходимите резултати много голяма е административната тежест. Как според вас в новата законодателна уредба може да се отчете този проблем? Как може да се подпомогне работата на водещи учени в областта? Директивата за клиничните изпитвания, която се обсъжда в момента, бе предложена на основанията, които току-що споменахте. Наблюдаваше се намаляване на броя на клиничните изпитвания, затова комисията трябваше да се намеси, трябваше да излезе с законодателно предложение, с което да намали административната тежест и максимално да увеличи броя на клиничните изпитвания, отчитайки съображенията за безопасност. И ако погледнем статистическите данни, то ще видим, че повечето дружества или институции, които поръчват провеждането на клинични изпитвания, не са единствено фармацевтични дружества. Такива изслед... изпитвания се поръчват и от научните среди. Затова трябва да намалим административната тежест, трябва да намалим разходите за клиничните изпитвания, но трябва да отчетем и етичния аспект. В директивата се прави опит за съблюдаване на принципа на субсидиарност. В държавите членки има структури, работещи по етичния аспект. Затова в директивата не се предвижда задължителна разпоредба за създаването на етичен комитет. Според предложението, всяка държава членка трябва да създаде национален механизъм за проверка, така че спонсорите, които не представляват дружества, да могат да спазят изискванията за клиничните изпитвания. Но как ще се осигури финансирането? Не искаме разходите да бъдат вменени на държавите членки. Целта е да се намали административната тежест. Комисията възнамерява да направи така, че субектите, които споменахте, да могат по-лесно сами да извършват клинични изпитвания. Националните структури за проверка са предвидени именно за тази цел – Уверен съм, че трудностите, противоречията, пред които сме изправени днес, ще бъдат преодолени. В качеството си на комисар ще работя като честен посредник за преодоляването на всички различия по време на законодателния процес. Смятам, че директивата трябва да бъде приета в рамките на настоящия мандат. Предложението бе представено през юли 2012 година. В момента се работи по него. Да се надяваме, че в рамките на настоящия мандат работата ще бъде доведена до успешен край. Председателят, няколко думи по регламента. Съгласно регламента се поставя първоначален въпрос, след това може същият колега да зададе уточняващ въпрос, ако не е удовлетворен от отговора. Оточняващия въпрос не е възможност за задаване на съвършено нов въпрос. Госпожа Лиотар. Много благодаря. Ето ме тук съм. Като комисар въпросите за общественото здраве и безопасността на храните ще имате големи отговорности. Предполагам, че осъзнавате, че има неравновесие, неравенство в медицинското обслужване и в здравеопазването отнасяно към мъже, жени, местно население, емигранти, хетеросексуални или хомосексуални. Вие трябва да работите в обратната посока за преодоляване на тези неравенства. Случаят за жените, там където няма позволена възможност за абортиране, съответно жената е подложена на повече риск. Разбира се, казахте, че ще бъдете европейски комисар, но трябва да бъдете и комисар не само в европейски смисъл, а и в световен смисъл, да защитавате световните стандарти за сигурността в здравеопазването на жените, особено в случай на прекъсване на бременността или на аборт, казвам. Да, благодаря. Аз мисля, че това трябва да бъде подчинено на нещо като политика за сближаване, по същия начин както съществува кохезионна политика в областта на економиката същата кохезионна политика на сближаване трябва да следваме и в областта на общественото здравеопазване. Разбира се, че има неравновесие, разбира се, че има неравенство в областта на общественото здравеопазване между различните държави в Европейския съюз, а и по концепти, по понятия, като, например, детска смъртност, майчина смъртност, продължителност на живота и така нататък. Ако погледнем нещата в дълбочина, ще стигнем със сигурност до употребата на епитети като срамен в най-добрия случай. Разбира се, че е срамно да имаме такива проблеми в 21 век. И децата, за съжаление, най-често страдат от тях. Разбира се, потвърждавам казаното, че това са приоритет, прерогативи на държавите членки. Комисията дори и да иска да се намеси, няма право по силата на договорите на вмешателство. Така е разписано поне в член 68 член това е субсидиарна отговорност на държавите членки. И това е нощ с две остриета. Но е изискване и аз като европейски комисар трябва да го спазвам. Ако в някои държави членки се провежда един вид програми, то те трябва да продължат същата посока. Ако в други държави политиките са други, то и там ще продължат по същия начин, просто по силата на този член. Благодаря. Още един въпрос, господин кандидат комисар. Тогава, във вашата собствена държава членка, в Малта, вие ще прокарвате активно този вид политика или не, така както и описахте. Бих искала да питам ще ратувате ли за употребата на презервативи като възможна мярка за борбата срещу спина в Малта, например. Колегата има право на уточняващ въпрос. Има право да получи и отговор. Колеги, нека спазваме регламента, който сме изготвили самите ние. Нека се придържаме към времето за изказване, тъй като в Иначе в последния кръг от изказвания колегите няма да имат никакво време. Казахте, че днес е, е деня на учтивостта, на вежливостта. Така че аз безливо ще ви отговоря, че в Малта противозачатъчните средства се използват. И ако не вярвате, заповядайте в Малта на посещение да видите, че няма никаква кампания в обратната посока. В Кънектикът, например, в Штатите съм чувал, че има такава кампания, но в Малта това продължава да бъде свободен избор така е записано в нашата конституция, така и практикуваме. Разбира се, че има неразбирателство по този въпрос, но нека да поясня. Малта има собствени традиции, но това не я прави по-малко европейска държава. Разбира се, че няма сега да размахвам патриотични знамена, но не мога и да замълча. По въпроса за аборта. Знаете, че комисията винаги е отговаряла по един и същи начин. Това е стрикна прерогатива на държавите членки. Има поддръжници на освобождаването, на либерализирането на тази практика, има поддръжници на затягането на мерките и на забраната. Има поддръжници и на едното и на другите становища и това е легитимно. La dell'industria della... Благодаря, господин председател. Господин Скота. Чухме от, от вас, че има бюджетни ограничения на европейско равнище и в този смисъл от комисията се изисква предложение за етикетиране на говеждото месо. През 2003 година бе въведена тази практика и от тогава се работи по разработването на по-подробни източници на информация. Разбира се, ние тук не забравяме хуманото отношение към животните и природозащитното отношение, но не поради тази тази причина трябва да не хаем за общественото здраве и безопасността на храните. Има гласове от страна на гражданите, които смятат, че не бива да се съдържа информация върху етикетите, която да не дава точни данни за това откъде произлиза месото, особено ако то е от трета държава. Какво ще бъде мнението на комисията? Ще поддържа индустрията или гражданите? On the question of voluntary labeling. По въпроса за доброволното етикетиране. Информацията, с която аз разполагам, е, че премахването не значи, че няма да има етикети а, значи, че етикетите не трябва да бъдат подвеждащи. Това е важно да се разбере. В крайна сметка информацията, която разпространяваме чрез печатане по тези етикети, тя е смислена и полезна, когато не подвежда и когато не служи на различни от на различни цели, различни от целите, за които тя е замислена. Затова етикетите ще продължават да бъдат на доброволно основание и пак повтарям, водещата цел ще бъде неподвеждаща информация за потребителите. По въпроса за начина по който действа единният пазар, не бива да забравяме в нито един момент, че половин милиард потребители са много потребители и съответно отговорността, която носим за тяхното здраве е огромна. Това е като Шенген. След като влезеш в на шенгенска територия можеш да циркулираш свободно на където си пожелая. Същото се отнася и за продуктите, които се комерциализират на единия пазар. Председателят, благодаря. С това приключихме първия кръг от въпроси и отговори. Преминаваме към втория. Предстои да бъдат поставени 9 въпроса от членове на Комисията по околна среда. Това ще са кратки въпроси по за 50 секунди след което ще има възможност за отговор в рамките на две минути. Моля да спазвате определеното ви време, за да имат време и колегите след вас. Франсуаз Гростет. Благодаря, господин Борг. Въпросът е по отношение на въпросите, които са вход в рамките на вашия портфейл. За 2014-2020 година има съгласие между парламента и съвета по отношение на програмите за здравеопазване, обаче ако няма бюджетно обезпечаване, парламентът няма да е, даде своето съгласие е, за тази програма. Можем ли да разчитаме на вашата бдителност за правилното прилагане на директивата за услугите в областта на трансграничното здравеопазване. Мисля, Лалка. Да, това е моята цел. Ако ме питате мене, госпожо Гросет, аз е, бих предпочел в гарнето да има повече пари за програмата, какво някъде 64 милиона за 500 милиона потребители, някъде по 2 евро на глава се, се получава, не кой знае какво. Но такива са времената днес и е, трябва така да си разработваме програмите и инициативите в светлината на възможното финансово обезпечаване. Знам, че е, по време на... че триалога е вход по настоящем, по този въпрос. Е, е, твърде близо съм до желанията на парламента и това не е просто политическо някакво удобство, а, целесъобразност. Край на краища, вие е, сте гласът на хората. Вие сте демократичното измерение на самия Европейски съюз. Аз съм парламентарист. Аз е, се числя към система. Политическото устройство в Малта е такова, че за да бъдеш член на правителството, трябва да бъдеш член на парламента. Но вие също е, сте избрани от народите, от гражданите на своите страни. Знаете какви са техните тежнения и приоритети. А, а, аз бих могъл да, да разговарям с вас и по-подробно по отношение на здравеопазването, различните направления, е, преодоляването на, на неравноправията, борбата с хроничните заболявания. Според мен там трябва да, да насочим вниманието си към рисковите фактори, в това число храненето, злопотребата с алкохол, с, с, с, с е, е, тютюнопушенето. Е, е, физическата активност. И знам, че ако бъда утвърден на поста, е, ще имам много и много възможности да обсъждам тези въпроси с вас, а и с други, проправяйки общия ни път напред. Благодаря, госпожа Естрела. Благодаря, господин председател. Господин Борг, Вашите лични убеждения, що се отнася до правата на жените и, и аборта, са добре известни. Тук е, до сега е, вие е, се прикрихте зад принципа на субсидиарност, за да се отклоните от конкретни отговори на някои не особено благовидни въпроси. Какви са гаранциите ни, господин Борг, за вашата безпристрастност и независимост, не само в качеството ви на комисар по здравеопазването в частност, а и като член на колегиума. Е, това ще бъде особено важно, що се отнася до вземаните от колегиума решения за сексуалните и репродуктивни права на жените. И то не само в Европа, а и в развиващите се страни. Това държим да узнаем и, и очакваме ясен, е, конкретен отговор. Господин Борг. Вярно, аз съм юрист, но не се крия зад каквото и да било. Има ги договорите, те трябва да се прилагат. Допадат ни те или не е нещо друго. И договорите са ясни по въпросите, които вие е, споменавате. И моите отговори бяха откровени. Аз не съм тук, за да се откажа от личните си убеждения. Е, това би било лицемерно и веднага бихте ме хванали на тясно. Но аз определено се ангажирам да спазвам кодекса на своят пост. А той е ясен. Европейските комисари спазват принципа на колегиалност. А субсидиарността не е убежище за онези, е, които се отклоняват от практиката на повечето държави членки. Напротив, точно обратното е. Комисията не може да се намесва в програми, обвързани с законодателството на една или друга държава членка, което е такова, за разлика от законодателството в мнозинството държави членки. Аз Нямам право и нямам желание да се намесвам в такива случаи. Бих нарушил договорите. И аз не бягам от отговорност, не. Аз просто дословно се позовавам на договорите. В своя политически живот вече повече от 30 години, винаги съм ратувал за членството на, Европ... на, на Малта в Европейския съюз. Защо? За да получим достъп до структурните фондове, до кохезионния фонд ли? Да, вероятно. Но главната причина бе да обвържем Малта с Европейския съюз тъкмо защото изповядваме ценностите на Европейския съюз. И една периферна в Европейския е, съюз страна е още по-заинтересована от останалите да се обвърже с центъра. И аз имам предвид тук политическия център. Онези политически ценности, които ние изповядваме. И присъединяването на Малта към Европейския съюз за Малта и за мен означаваше тя веднъж за винаги да се обвърже с европейските ценности. Благодаря. Още, още веднъж може ли да апелирам към колегите е, в дъното на залата, не присъствате на футболен матч или на, на, на някакъв поп-концерт. Е, е, това е официално изслушване. Не може да аплодирате и да изразявате мнението си по какъвто и да било начин. Това е прерогатива само на членовете на парламента, така че моля без аплодисменти. Нека запазим добрия тон. Следващият въпрос. Господин Петерле. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кандидат комисар, е, бих искал да ви задам въпрос, който попада в, в вашите бъдещи правомощия. Е, знаем, че ракът, раковите е, заболявания непрекъснато ни застигат е, и ние някак изоставаме. Какво е вашето мнение? Какво бихме могли да направим, за да противодействаме по-ефикасно? Удовлетворен съм също така да чуя е, от вас, е, казаното от вас, че в областта на безопасността на хранителните продукти вие поставяте безопасността над конкурентоспособността. Отговорът. Има ли семейство в Европейския съюз незасегнато от страдащ от, от рак, май, май няма. Всеки ще се сети, в моето семейство има хора, пострадали от, от едно или друго раково заболяване. И разбира се, тук преди всичко следва да се оповаваме не на реактивните действия, а на превентивните. И знаем, че има огромен брой ракови заболявания, които могат да бъдат предотвратени. И ако видим бюджетите на нашите, нашите национални бюджети за здравеопазване, виждаме, че 3% от всички разходи отиват за профилактика или превенция, 97% за лечение. Трудно ще променим това съотношение, но трябва да се опитаме поне. Що се отнася до раковите заболявания, най-важната е, програма, е, за чието осъществяване комисията би могла е, да се намеси, е популяризирането на скрининга. Ако се позова на нещо от практиката на своята страна, което познавам най-добре, скрининга на, на рака на, на гърдата у нас е, е спасил много човешки животи. Стига, разбира се, тази практика да бъде добре организирана. И ние можем, комисията, да помогнем на много държави членки в това отношение. И разбира се, нещата от общ характер, които споменах, хроничните заболявания, диабет, рак, сърдечно-съдове, сърдечно-съдовите и раковите са най-големите убийци, така да се каже, в Европейския съюз. Трябва да се борим с тези заболявания, като противодействаме на основните причини на културата на храненето, злоупотребата с психотропни алкохол и така нататък. Има, е, има количествени показатели, които са поставени, към които трябва да се стремим. Следващия оратор. Господин кандидат, е, комисар, вие нееднократно казахте, че смятате е, като комисар да говорите откровенно, да се държите прозрачно. И аз ще подхвана с вас един въпрос, който според мен се нуждае от прозрачност и далеч по-голяма прозрачност в сравнение с онази проявявана от вашия предшественик. Става въпрос за безопасността на европейските граждани, която е поставена под въпрос днес от конфликта на интереси. Има един доклад на Сметната палата на Европейския съюз, посветен на конфликта на интереси в четири европейски агенции, две от които ще бъдат ваши подведомствени, ако бъдете избран. И в доклада на Сметната палата категорично се казва, че никой от тези агенции на Европейския съюз не се е справила с противоречието на интереси в своите среди. В тази връзка две конкретни неща преоценката на, риските, на рисковете, свързани с бисфенол А, както и безопасността на аспартама. В тази връзка, какво смятате да направите ние? Между другото, това не е, е безотносително към въпроса за рака. Thank you for that question because I believe it's a top priority. The top priority because... Благодаря ви за въпроса. Високо приоритет приоритетен е той. Защото в здравеопазването наистина Европейския съюз разполага с две много важни агенции. ЕФСА в Парма за хранителните продукти и ЕМА в Лондон за лекарствените. И аз добре познавам доклада на, на Сметната палата, посветен на редица независими агенции. Сметната палата констатира недостатъци във всички от тях. И вероятно утешителна награда за, за Санко е, че ЕМА и Евса, двете агенции, които споменах, са сред най-леко критикуваните от Светната палата. Разбира се, това не ни утешава. И аз ще съблюдавам препоръките, съдържащи се в доклада на Сметната палата, най-вече поради това, че ЕФСА и ЕМА трябва да бъдат не само независими, но не следва да будят съмнения в своята независимост. Както знаете, в политиката субективните представи понякога са не по-малко важни от самата реалност. В същото време е, тези институции се нуждаят от подкрепа. Нека не ги очерняме. Не е в наш интерес да го правим. Аз наскоро споделих с някого, че когато Either is criticized for being too harsh, as in the health. В момента, в който ЕСА стане прекомерно популярна, а, аз ще започна да се притеснявам. А, а, защото а, а, вероятно ще да е проявила а, твърде а, голяма лековатост в а, контрола, който осъществява. Значи трябва да се търси средата някъде и разбира се, да не се допуска конфликт на интереси, особено що се отнася до а, трудовите правоотношения и практиката на бивши служители на тези агенции. Но с другите комисари, край края, това не е само моя отговорност, аз ще е, ратувам за създаването на общи правила за конфликта на интереси. За всички агенции. Всяка, разбира се, агенция има своята специфика, но общи правила трябва да има и, разбира се, доколкото това зависи от мен, аз ще съдействам на тези процеси. Благодаря. Sorry, we have... Sorry. Sophie Okuni, 50 seconds. Merci. Euh, Госпожа Окон. Благодаря. Добре дошъл, господин кандидат комисар. Имам два въпроса към вас. Първият е следния. Аз работя в а, моята комисия по въпросите свързани с, а, хранителните продукти. По въпроса за етикетирането на говеждото. Какво мислите за клонирането на животни с цел Произвежда повече хранителни продукти. Казахте, че до година предвиждате предложение от страна на комисията. Дали може нещо повече да кажете за вашата позиция по този въпрос? Ние сме много бдителни по клонирането. След това, вторият ми въпрос. След Лисабонския договор имаме нови, нови прерогативи в областта на общественото здравеопазване и на спорта. Как смятате да работите тук? On the cloning of... по, по въпроса за клонирането на животни. Да, казах, че ще има директива. Така че до юли 2013 година да имаме или поне се надяваме да имаме разработена директива за клонирането. Знаем какво се случи последният път и нека да се получим от опита си. Няма да казвам да се получаваме от грешките си. Днес няма нищо в европейското законодателство, което да забранява клониране. И аз не го одобрявам клонирането на животни за храна трябва да бъде забранено в Европейския съюз. Right now... Но, но в момента нямаме законово основание. Защо няма закон? Това трябва да си го зададем ние сами на себе си като въпрос. Когато, се, когато направихме последен опит за това, при последният ни опит видяхме как се развиха събитията. Така че трябва да извадим полки Надявам се, че това може да се прокара, ако не като самостоятелна директива, като паралелна с други такива, като например етикетето на говеждото или така нататък. Разбира се, трябва да работя заедно с други комисари, тъй като това е и под подведомствено и за тях. Така или иначе, целта ми остава 2013 година поне като стартова позиция. За новите храни не виждам проблеми. А по въпроса за спорта, който зададохте, разбира се, че съм за спорта като превентивна мярка срещу заболяванията. Разбира се, че ще стимулирам физкултурата, особено сред младежите, но и за по-възрастните. Защо не? Аз имам собствено мнение по този въпрос, така че спортът го препоръчвам за всички тук. Гленис Уилмът. Упоменахте твърденията на производителите за въздействието на продуктите върху здравето. Комисията все още не е предложила горни граници, въпреки постигнатото споразумение между парламента и съвета през 2006 година. Ако може да се използват твърденията на производителите за продукти, които съдържат, не могат, извинете, да се използват за продукти, съдържащи много сол и мазнини, то каква е ползата от тях? Отрасълът явно се опита да заобиколи и разпоредбите за храните за деца и кърмачета. Ще Излезете ли с законодателно предложение за съдържанието на хранителни съставки и ще се разшири ли обхвата на разпоредбите за твърденията на производителите и върху продукти като млякото за карма? Органът за безопасност на храните е бил обект на немалко критики в тази област. Когато бяха разгледани твърденията на производителите за въздействието на продуктите върху здравето, на първи етап се оказа, че някои от тези твърдения, някой от тази информация изобщо не отговаря на името си. Нямаме намерение да наложим забрана върху реализирането на пазара на определени храни, но искаме да се наложим срещу предоставянето на заблуждаваща информация на потребителите на опаковките. Понякога за органа за безопасност на храните се мисли като за орган, който налага забрани върху пускането на пазара. Няма такова нещо. Той се бори за предоставянето на вярна информация на опаковките. Информация, която не заблуждава потребителите. А що се отнася до хранителните съставки, хранителния профил, ще следвам решението взето от комисията, съвета и парламента. Съответният текст вече е одобрен от тях и трябва да го следваме. Става дума за текст, който ни дава правомощия за прилагане. Трябва да защитим традиционните продукти, като същевременно постигнем напредък по досието за хранителните съставки. Може да се предостави невярна информация под формата на твърдения, че съответния продукт е полезен за здравето в някои отношения, например защото съдържа по-малко сол, но е вреден поради други причини, например защото съдържа повече захар. Председателят, говорим за Европейския орган за безопасност на храните. Можем да го поздравим за десетия му рожден ден. Той бе вчера. Колегата Антонеско има думата за 50 секунди. Благодаря, господин председател. Поради безпредседентни финансови и бюджетни ограничения, гражданите са застрашени от бедност. Все по-трудно им е да покриват разходите си за медицински грижи. Според гражданите няма равен достъп до медицински грижи в отделните държави членки одобрявам онова, което казахте за неравенството по отношение на достъпа до здравеопазване. Заявихте, че към здравеопазването трябва да се прилага политика за сближаване, така както се прилага тя към економиката. Справянето с неравния достъп до медицински грижи ще залегне ли сред приоритетите ви и какви конкретни действия предлагате? Да, ще залегне сред приоритетите ми. Защо? Защото Европейският съюз се основава на идеи като свобода, справедливост, един, единство в многообразието. Но той трябва да се обвързва и с солидарността. Солидарността не само на хартия, а и на практика. Принципът на солидарност трябва да се приложи и към сферата на здравоопазване. А що се отнася до конкретни действия, мога да упомена едно. Процента на съфинансиране за унези държави, където то е по-малко от 9% от БНД. Трябва да получи подкрепа от наша страна. Дискриминацията не винаги оказва неблагоприятно въздействие. Има и положителна дискриминация и това се отнася не само до равенството между половете. Положителната дискриминация е относима и към медицинските грижи. Онези, които имат нужда от повече помощ, трябва да я получат. И в случая не става дума за дискриминация, а за солидарност под формата на положителна дискриминация. Това е една конкретна мярка, която предлагам мярката във връзка с съфинансирането. Не бива да забравяме също така, че бедните граждани имат право на медицински грижи. Но добри медицински грижи. Бедните са уязвими. Уязвимостта е относително понятие. Тя може да зависи от редица фактори, като например възрастта. Господин Шнелхарт. В стратегията за здравеопазването за периода 2007-2013 година се прави връзка между човешкото здраве и здравето на животните. Изготвена е във връзка с това стратегия за здравето на животните. От нея проистекоха редица предложения за законопроекти, като например за ветеринарния контрол, за фуражите и ветеринарните лекарствени препарати. През 2013 година изтича срока на действие на стратегията. Има ли необходимост? Извинете, необходимо е да се продължи активно работата в тази област, но защо се стига до забавения и възнамерява ли комисията да предложи един законодателен пакет? Целта на този Целта е този пакет да бъде предложен през първото три месечие на 2013 година. В него ще се обединят направените до момента предложения. Съвсем спонтанно мога да кажа, че има редица въпроси, засягащи всички, например резистентността на животните към антибиотици. Това засяга и човешкото здраве. И в тази област трябва да се провери доколко надлежно се прилага действащото законодателство. Когато на животните или на хората се предписват антибиотици, без това да е необходимо, се намалява резистентността Всички антибиотици имат естествен жизнен цикъл и прекомерното им използване намалява този жизнен цикъл. Това се отразява и върху фармацевтичната промишленост. Тя инвестира в определен антибиотик, за да реализира печалби в рамките на определен период. И ако жизненият цикъл на антибиотика се намали, то намаляват и изгледите на сектора за печалби, а това от своя страна възпрепятства разработването на нови препарати. Работи се по пакета от законодателни мерки за тази област. Да се надяваме, че той ще ни даде и повече правомощия в областта на правоприлагането, не само по отношение на антибиотиците, но и в други области, свързани с здравето на животните и растенията, както и с семената – от семената също може да проистече опасност за разпространение на зарази, ако те не се третират надлежно. Надявам се, както казах, през първото три месечие на идната година да излезем с законодателното предложение. Съжалявам, че си надсрочих времето. Председателят, благодаря. Господин Грифин не е тук. С това приключваме втория кръг. И преминаваме към кръга от въпроси от членове на Комисията Вътрешен пазар и защита на потребителите. Думата има нейният председател, господин Харбър. Много благодаря. Благодаря и за поканата за участие в изслушването на комисаря, тъй като той ще води ще работи по много въпроси от нашия ресор. Само да припомня, че седем от колегите на комисията ИМКО имат дълги въпроси. След това имат възможност за допълнителен доуточняващ въпрос и на дуплика след първата реплика на кандидат комисаря. И като встъпителни бележки знам, че колегите от комисията ЕНВИ бяха много стрикни при спазването на времевите ограничения и ние ще се опитаме да сме също така точни и стрикни. Приятно ми е обаче да цитирам самият кандидат-комисар, който в стъпителници бележки каза, че ще защитава единността на единния пазар. Това ще бъде един от приоритетите му. Надявам се, че това ще е така. И за това давам думата на един от първите оратори Шап. Ähm, Благодаря, господин председател. В встъпителните си думи заявихте, че правата на потребителите трябва да бъдат претворени в реалност. Приветствам това ваше изказване, но то ме навежда поне на два принципни въпроса. Първият е следният – как да направим така, че вече прието европейско законодателство, особено когато става дума за директиви, да бъде въведено в националните нормативни уредби? Как да направим така, че то да е еднакво приложимо към всички потребители? Второ, Резултатите от наскоро публикувано изследване показват, че за потребителите става все по-трудно да разбират информацията, която им се предоставя, в това число и под формата на нормативни актове. Как да гарантираме предоставянето на адекватна информация на потребителите? Председателят, благодаря, че си спазихте времевите ограничения. Господин Борг разполагаме с няколко инструмента. Дали ги използваме ефективно, ефикасно и надлежно е съвсем отделен въпрос. Ако отслабим режима по прилагането, това няма да е справедливо спрямо потребителите и спрямо всички онези, които спазват правилата. Това са правила, изготвени на ниво Европейски съюз в рамките на процедурата на съвместно вземане на решения. Това е една дълга и тежка процедура. Сега съм нейн пряк свидетел. Ако се приема нормативна уредба за вътрешния пазар, то За съжаление има и големи разлики в нейното прилагане. Ще наблегна именно върху прилагането, ако бъде утвърдена кандидатурата ми. Не е възможно всички нормативни актове да бъдат прилагани едновременно и в еднаква степен но трябва да активизираме усилията си в тази посока вече са предприяти някои стъпки, като създаването на европейските центрове за потребителите. Трябва също така да се даде възможност и за използването на средства за правна защита. Опитът ми като практикуващ юрист показва, че потребителите имат на хартия право да сезират съд, но това е една дълга, скъпа процедура. Някои се въздържат, тъй като имат и страхове. Но ако в законодателството се предвидят альтернативни механизми, трябва, извинете, да предвидим альтернативни механизми за уреждане на спорове. Трябва да осигурим сигурност, информиране, прилагане на законодателството и и възможности за обещетение. Същото въжи и за търговията онлайн, която се използва все по-широко, например за резервирането на билети или за други покупки. Уточняващ въпрос на господин Шваб. В конкретно изражение казаното от вас означава, че по много казуси с трансграничен елемент е необходимо да се уеднакви нормативната уредба за потребителите. В момента действат различни национални режими. Какво ще направите, за да насърчите държавите членки за по-нататъчното сближаване на уредбите им? Наборът от параметри за защита на потребителите е много важен. Забравих да го опомена в началото. Това е още един ефективен инструмент за оценка за взаимна оценка на постигнатите резултати. Така могат да се посочат както виновните, онези, които не се справят добре, така и онези, които постигат добри резултати. Когато Малта е сред отличниците, се гордея и се радвам, но когато е на последно място в класацията, не ми е приятно. И така този механизъм, наборът от параметри за политиката за потребителите е инструмент за по-ефективното прилагане – Ако изостанем в този процес, ще проистече опасност за вътрешния пазар, който включва 500 милиона потребители. Един продукт, който не отговаря на изискванията на сигурност, може свободно да се движи през границите на 27 държави членки. Председателят благодаря, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, в първия кръг от въпроси много успешно успяхте, като се позовахте на основните права и принципа на субсидиарност да се измъкнете от отговор на някои въпроси. Ще ви задам два съвсем прости въпроса, на които можете да отговорите с да или не. Първият. Комисар Рединг подготвя законопроект за квота на жените, за жените в надзорните съвети на дружествата. Ще подкрепите ли този законопроект? Второ, Европейският парламент с квалифицирано мнозинство изиска от Европейската комисия да излезе с законодателно предложение за правото на всеки един гражданин на Европейския съюз да открие банкова сметка и да ползва основни банкови услуги. Ако бъде утвърдена кандидатурата ви, ще подкрепите ли комисар Барние при изготвянето на този законопроект? Председателят. Със сигурност надявам се, че ще отговорите по въпроса за банковите сметки, въпреки че той не спада към ресора ви. Отговорът и на двата въпроса е да. Но няма да се огранича с това. Ще ви обясня защо съм за. Въпросът за квотите отчасти е уреден в хартата, тъй като в нея е закрепена забрана за дискриминацията възоснова на половата принадлежност. Но предвидена е и възможност за положителна дискриминация. Би било добре да се прилага положителна дискриминация и в полза на мъжете от време на време, но в случая става дума за жените – Има редица възражения във връзка с квотите, що се отнася до изборни постове. Но за всички останали постове, защо да не се въведат квоти? По банковите сметки вече споменах в уводните си думи, че ще бъде представено законодателно предложение. Ще го обсъдя с комисар Барние. Мисля, че ако бъде прият този текст, той ще доведе до значителни промени за потребителите, ще окаже въздействие върху живота на обикновените граждани, защото ще гарантира повече прозрачност, по-добри възможности за прехвърлянето на сметки от една банка в друга, ще има повече яснота и във връзка с таксите. Предвижда се текстът да бъде прият през февруари 2013 година. Уточняващ въпрос. Не говорих за прозрачността или за преместването на сметки от една банка в друга. Говорих за правото на всеки гражданин да открие банкова сметка. В уводните си думи говорихте за инициативи. Това е прекалено неясно. Попитах ви дали ще се предвиди законово право за всеки гражданин да отвори банкова сметка. Да, има три момента по този въпрос. Първо, възможността за откриване на банкова сметка. Тя е вече също толкова важна, колкото и личната карта. Второ, прозрачността във връзка с таксите. И трето, възможността за прехвърляне на сметки от една банка в друга. Но в предложението със сигурност ще залегне откриването на банкова сметка като законово право. Господин Мандърс. Eh, Благодаря. Да, ние работим в областта на защитата на потребителите, господин Борг. Вие, предполагам, също консумирате разни неща и трябва сам себе си да пазите. Господин Дали се поде, подаде оставката по обвинения, които все още не са проверени, аргументирани. Смятате ли, че Олаф трябва да подбира предварително кандидатите за европейски постове? Господин Дали бе привърженик на това младите потребители да разполагат с информация, за да могат сами да направят информиран избор при потребление на различни стоки. Вие като негов следовник, как виждате, например, по лесния достъп на пациентите до новативни медицински препарати? Благодаря, каза председателя. Това не е съвсем в нашия приоритет на дейности, но ще допусна този въпрос. Заповядайте, господин Борг. It's not a question of being clever, but of being... Аз мисля, че човек не трябва да бъде много умен, достатъчно да бъде предпазлив. Следователно, предпазливостта в работата ми, в отношенията ми с господин Дали, се казва думата и тук. Той сам най-добре ще се защити. Аз се придържам към фактите. Подадена бе оставка. Е, когато място се овакантява, то трябва да се заеме. Моето правителство е, предложи моята кандидатура. И това е. Аз разбира се имам собствени идеи, но когато питате за Олаф, може би въпроса трябва да го зададете на представител на Олаф за това как трябва да се прави подборът на кандидата на кандидати, извинете, по въпроса за новативните храни, за новативните медицински препарати и за достъпа до тях, разбира се, че това трябва да премине през просветна кампания. Хората трябва да бъдат просвещавани, информирани, а не напътствани. Не трябва да им се казва това да, това не. Ние сме отворени към препарати, медицински препарати, които са новативни, альтернативни, винаги когато обаче са доказано, проверено безопасни. Разбира се, че има известна доза психология в това, пациентът какви медицински препарати избира. Някои от тях са с, с палиативен ефект, други с плацебо ефект в този конкретен психологически случай, който, за който говоря аз. Достъпът обаче до лекарства трябва да подлежи на друг вид класификация. Дали достъпът ще бъде до традиционни или новативни лекарства. Разбира се, всичко това ще остава право на свободен избор на потребителя, винаги когато тяхната безопасност е гарантирана. въпросът за информацията и за просветната кампания също подлежи на регламентиране, за да се прецени кое е допустимо и кое не. Благодаря. Благодаря. Заповяда. Няма да има тук допълнителен въпрос. Минаваме към следващия въпрос от госпожа Турунен. Ти ха неунт ен райке сея, som ви er for. Благодаря. Вие, господин кандидат комисар, цитирахте сигурността на артикулите, безопасността им, след това достъпа до банкови сметки, но това е статукво. Какво е новото? Какви нови инициативи смятате да представите на потребителите? Господин председател, съжалявам, че трябва да формулирам въпрос, който формулираме обичайно към всички комисари, независимо от това какъв е техният портфел. И това е така, защото въпросът е глобален. Господин комисар, знаете, че представлявате половин милиард потребители. Какво смислите за член 21, който вие сам цитирахте? За това всъщност ви поставям и въпроса. Когато Говорихте за репродуктивното здраве на жените, за, за, за съжителството на брачни начала на хора от един и същи пол. Така или иначе обаче задавам въпроса пряко. Вие против дискриминацията ли сте? Yes, and not because there's an internal да, и не заради вътрешния пазар, а защото така е правилно. Член 21 е от хартата, наистина. А той е инкорпориран днес и в малтийското законодателство. 21 член е дословно заимстван в нашето законодателство чрез изменение и допълнение на Закона за равенството на половете, който действа в Малта. Аз съм гласувал и за този закон. И след като съм гласувал за това в страната си, защо да не подкрепям тези идеи в целия Европейски съюз. Гарантирам ви това. И аз вече приведох конкретни примери е, за подобно поведение, тъй като независимо от действието на 21 член от хартата, никой тук не може да каже, че в неговата или нейната страна всичко е наред, в духа на 21 член от хартата. Така че всеки комисар, член на комисията, следва да направи своето в своя ресор. 21 член не е свързан нито с здравеопазването само, нито с гражданските свободи и така нататък. Сега, до някъде аз не мога да се съглася с тези идеи за нови инициативи в областта на защита на потребителите. Имаме директивите, в това число за альтернативни е, средства за е, разрешаване на потребителски спорове, е, които са вход на, в процес на приемане. Предстои да тръгне директивата за достъпа до банкови услуги, банкови сметки, в това число и да се надяваме до януари месец ще излезем с предложение за продуктовата безопасност, това ще бъде съвместно усилие с други комисари, с самия комисар Таяни, мисля. Така че инициативи не липсват. Аз предпочитам да съсредоча усилията си върху няколко малко, но обещаващи инициативи, вместо да се впускам във всякакви инициативи, е, никоя от които да не е, доведе до, до резултат. Аз съм привърженик на съсредоточеността. И ако утвърдите моята, моята е, кандидатура. Знаете, е, времето ми няма да е много, макар и да бъда пълноправен комисар, е, ще ми остава година и 10 месеца до изтичането на мандата на, на, на комисията. Но във всеки случай аз ще се постарая поне да положа основите за работата на е, моя приемник. Господин Тюреден, допълващо, до, до, до, до, до, до, до, до, въпрос благодаря е, е, колективните средства за защита моля ви, това е нов въпрос, казва председателят. Да, но, но въпросът ми е свързан. Това е, е, е една материя, по която непрекъснато се работи в областта на защитата на потребителите. Значи, какво ще кажете за колективните средства за съдебна защита? И на второ място, да, 21 член от хартата. Той предполага Support that. Secondly, would you actively support development work that include sexual and reproductive за съжаление имахме технически проблем. Прекъсна връзката. От отговорите на кандидат комисаря ще чуем какъв е бил въпросът. Сега, ако госпожа Рединг а, предприеме нещо, тя отговаря за правата и свободите, няма причина аз да не я подкрепя, доколкото нейните идеи съответстват на 21 член и на цялата карта. Що се отнася до програмите за развитие, те са подведомствени на комисаря за развитието. Аз мисля, вече отговорих на този въпрос. Няма какво да сторя, но във всеки случай по никакъв начин не бих усуетил действията по една или друга програма, стига разбира се те да съответстват на общностното законодателство. Що се отнася до колективните средства за защита на, на правата на потребителите? Не. Щеше ми се да ме питате какво е личното ми мнение. Ами личното ми мнение е повече от ясно. Аз съм за даването на такива колективни средства съдебна защита. Миналото лято, мисля, гласувах и в Малтийския парламент – за въвеждането за първ път тогава в законодателството на Малта на разпоредби, осигуряващи колективни средства за защита. А, и статистическите данни сочат, мисля, следното. 18 от 27 държави членки вече са приели такива норми във вътрешното си законодателство. Да, да, извинявайте, господин председател. Давате си сметка, разбира се, че всяка директива в това отношение е, е, следва да бъде общо дело с други комисари. Така че би било твърде е, високомерно, ако щете и дръско от, от е, моя страна да се ангажирам от името на, на всички е, комисари. Но личното ми мнение е, че наистина е крайно време да се предприеме нещо и в тази насок. А, благодаря. Аз е, трябва да се извиня на онези, е, които следят е, разискванията в интернет. Е, нещо, връзката изчезна. Господин Биле. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, нашата е, комисия се стреми да подобри положението на потребителите, да, да ги овласти, е, така да се каже, да им даде възможности за осведомен избор. Аз знам, че е, вие имате дългогодишен опит е, в Малтийския парламент е, и съм сигурен, че ще сътрудничите и с нас тук в Европейския парламент. Мисля, че можем да разчитаме на вас това отношение. Въпросът ми е такъв. Какво смятате да направите така, защото политиката на защита на потребителите да стане приоритетна измежду всички политически области, с които се занимава Европейската комисия. Вие казахте, че ще бъдете е, застъпник, говорител, привърженик на потребителите. Как е, е, ще правите това по отношение на други политически области? Но в рамките на една стратегия за защита на потребителите. Благодаря, господин Борг. Ще се водя от 38 член от хартата, който предвижда политики или политически области, всичките на Европейския съюз следва да гарантират висока степен на защита на потребителите. Така че тук нещата не се свеждат до а, а, категоризирането на, на тази област, а, а, полагането и в тесните рамки единствено на моя ресор. Не, всяка генерална дирекция на Европейската комисия, отговаряща за една или друга област от политиката на Европейския съюз, следва да се грижи и за защитата на потребителите. Нали, не би могло да се каже, и това би било всъщност най-лошото, защита на потребителите е ресор на госпожа Рединг или ако утвърдите моята кандидатура е, нали, е моя ресор, а всички останали е, могат да правят какво, каквото си искат. Не хартата ни възлага задължението да е, съблюдаваме защитата на потребителите навсякъде, във всички политически инициативи на Съюза. И тук, разбира се, говорим за безопасност, просвета, информация, но и правоприлагане, и средства за защита. Това са устоите на потребителската защита. Не искам да се връщам отново на това, но, но нека отново кажа, колективните средства за защита, аз съм убеден техен привърженик и поначало защитата на едно право е не по-малко важна от самото право. Впрочем, правото се обесмисля, ако е, неговият е, субект не разполага със средства да го защити. Така че, да, средствата за защита. И освен това, наистина, защитата на потребителите трябва да проникне всички действия на, на, на комисията, на всички нейни генерални дирекции. Благодаря. Точно за две минути отговорихте. Отлично. Господин Беля, допълваш въпрос. Благодаря. Още един въпрос имам в тази връзка за просветата и информацията за потребителите. Според вас има ли днес механизми, които способстват за повишаване информираността на потребителите, за, за а, потребителските центрове и тяхната мрежа, нещо достатъчно ли са като източник на информация и ако не, какво би трябвало още да се направи и лично вие какво бихте направил за усъвършенстване на тези действащи механизми. Благодаря господин Борг. Да, все още има много да се направи, инак бихме били излишни всички, като комисари. Но, според мен, имаме някакви средства на разположение, е, които бихме могли да заострим, бихме могли да, да подобрим. Да, споменах вече центровете за потребителска защита, мрежа от национални органи за защита на потребителите. Тази, тази мрежа трябва да бъде укрепена, особено в рамките на един вътрешен пазар от 500 милиона потребители. Вече споменах класацията потребителската, а, а нека да, да кажем нещо и за проучванията. Е, е, те са някак недолюбвани, е, понеже доста пари поглъщат, не дават кой знае какво. Но пък едно проучване, нека го споменем, <coughs> доведе до изработването на директива за измамното поведение в средата за електронна търговия благодарение на това проучване на потребителското поведение, бе внесена директива по отношение на тези полета с отметки е, на, на електронните страници, когато потребителят си купува някаква стока и без дори да е разбрал, вече е отметнал съгласието си да се откаже от някакви свои права или да ги ограничи. Разбира се, човек в края на кращата би трябвало сам да отметне, не тя отметката сама да се положи там, където ни е мястото. И, и това произлезе от проучване, е, е, посветено на потребителското поведение. Така че аз все така ще разчитам на, на, на тези инструменти. Благодаря, Денис Дайон. Благодаря, господин председател. За съжаление, еднополовите двойки все още са жертва на дискриминация в качеството си на потребители. Например, по повод настаняване в, в хотел, еднополови двойки не могат да резервират една стая, принудени са да резервират две стаи и така нататък. В това отношение, доколкото разбираме, нещата вървят трудно. Вие бихте ли могъл да се ангажирате в, в качеството си на комисар за потребителска защита, да да направите всичко възможно съответна директива да бъде приета колкото се може по-скоро и да обиколите, ако е необходимо, столиците, е, да настоявате пред е, държавите членки за е, приемането на тази директива. И втория въпрос. Бихте ли е, във връзка с въпроса за конфликта на интереси да ни осведомите за е, длъжности и постове, от които бихте се отказали, ако все още не сте го сторили, е, за да поемете задълженията си на комисари. Въобще, как разбирате вие понятието конфликт на интереси? Благодаря. Единственият пост, който заемам по-настоящем е, е член на парламента и съответно външен министр на Малта и след това съм почетен е, член на, на, на един на, на един музикантски клуб в Малта. Да се надяваме, че това едва ли е, ще повлияе е, на работата ми като комисар. Е, нямам някакви делови интереси. Бил съм изпълнителен директор на търговско дружество, вече не съм. А още през 1998 година, когато за първ път станах министър, изцяло изоставих адвокатската си практика. Нямам, нямам никакви приходи, просто остави клиентите си на съдбата им. Ам, и, и, и, и, това е, и това е напълно, напълно естествено. А Що се отнася до 21-ви член, е, е, вече отговорих. Какво? Да, да окачим текста в рамка е, в кабинетите си, у дома? Не. Трябва да действаме съгласно този член. Трябва да го претворим на практика. Аз вече споменах не, Не, не видна практика, това число за, по повод на дарителството на кръв, а има, а има и други. А, в, в Малта вече има законодателство, което съставих съвместно с е, е, министра на правосъдието, съгласно е, е, които нови разпоредби, еднополовия партньор в здравните заведения ще се разглежда като член на семейството, за е, нуждите на съответните процедури, подаване на съгласие, а и за получаване на информация. И всичко, което съответства на 21 член от е, Хартата за правата и свободите, аз не мога да не подкрепя. Благодаря. От името на общия председател на изслушването току-що получих послание от клас Хайне Лейна, потвърждаващо, че правната комисия на парламента е проучила декларацията на господин Борг по отношение на неговите интереси, а и с изключение констатира правната комисия на очевидна печатна грешка във връзка с някои авуари. Комисията не констатира никакви е, конфликти на интереси. А какъв беше клубът, пита председателя? Банд клуб, музи, музи, музикански клуб. Знаете, в Малта ние много обичаме а, е, а, е, музиката. А, а, всяко село а, а, си има си има такъв духов, вероятно, оркестър. Допълваш въпрос. Благодаря, господин председател. Е, е, отговорът ме удовлетворява. Обаче не чух и аз наистина желая да получа отговор на въпроса за приемането от страна на държавите членки на директивата за дискриминацията. Не говоря за 21 член, а за директивата е, срещу дискриминацията. Какво ще направите, за да, за да промените положението днес? Again, not technically part of our remit, but I'm sure I will have този въпрос също не касае област, спадаща към ресора ни, но ще допусна отговора. През цялата си кариера на политик и юрист съм се борил срещу дискриминацията. Защо да не продължа тази борба и в качеството си на комисар? Вече ви дадох няколко примера за законопроекти, на които съм бил съвносител. Законопроекти за борба с дискриминацията. Според мен, в духа на зачитането на човешкото достоинство, не бива да се допуска дискриминация. В някои случаи може, когато тя е положителна, но ако се допуска дискриминация на основанията по Европейската конвенция за правата на човека или хартата на основните права, ние трябва да се борим срещу това явление, за да отстояваме човешкото достоинство. Благодаря. Дълъг въпрос от господин Боргезио. Благодаря, господин председател, господин кандидат комисар. Нека първо ви пожелая всичко най-хубаво. Възхищавам се на остров Малта поради много причини. Първият ми въпрос е свързан с неодавна постановено решение на Съда на Европейския съюз, според което държавите членки не могат да предотвратяват търговията на стоки, които нямат етикет маркиране ЕЦ, с маркировката ЕЦ. Но според мен е добре да има такава маркировка. Трябва да има и указания за това къде са произведени стоките на английски язик made in бе направено предложение да се премахнат изискванията за това указание, но не мислите ли, че то следва да остане, тъй като е добре производителите да знаят какъв е географския происход на стоките? Ще ви дам пример с фармацевтични продукти, произведени в Китай, както и други стоки от тази страна, които са опасни за здравето, например, на децата. Signor Borghesio, sono d'accordo con lei in questa constatazione. Господин Боргезио, съгласен съм с вас за това, че трябва да сме по-активни, за да гарантираме сигурността на безопасността, извинете, на продуктите, внесени в Европейския съюз от трети страни. Но, за съжаление, не се прилага същата система за контрол, както по отношение на хранителните продукти, внасяни от трети страни. Ако един продукт, който не е селскостопански продукт или хранителен продукт от трета страна попадне на вътрешния пазар и не отговаря на изискванията за безопасност, то той представлява опасност за здравето на 500 милиона потребители. Не мога да се изкажа компетентно за фармацевтичните продукти, но що се отнася до маркировката CE, ще направя всичко възможно, за да поставя на преден план безопасността можем да говорим и за безопасността в други области, като например областта на услугите. Винаги говорим за безопасност на продуктите, но не и за безопасност на услугите. Противопожарната защита, например. Спазването на изискванията за противопожарна защита е много важно, например в хотелите. Така може да се предотврати загубата на не един и два човешки живота. Мисля, че трябва да публикуваме зелена книга по тези въпроси и да дадем началото на консултации. Това е лично моя идея. Възможно е колегиумът на комисарите да предприеме мерки, които надхвърлят зелената книга и консултациите. Господин Бургези, допълващ въпрос. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. По въпроса за търговията и хазарта онлайн. Съвсем наскоро Комисията цитира резултати от проучване, според което има опасност от престъпна дейност и по-точно от организирана престъпност в тази област. Какво ще предприемете, за да се преборите с организираните престъпни формирования? за да защитите потребителите? Председателят. Да, напълно съм съгласен с вас. Търговията онлайн е нещо положително, полезно. Но, както повечето неща, тя има две страни. От една страна от нея могат да проистекат ползи, от друга страна може да се даде възможност за извършването на действия от страна на някои структури, които злоупотребяват със свободния пазар и с правата на потребителите. Доколкото знам, има действаща директива в тази област. Не знам обаче дали тя е била въведена в националните законодателства. При всички положения и това ще е един от приоритетите ни, ако бъде утвърдена кандидатурата ми. Председателят, преминаваме към три кратки въпроса от по 50 секунди. Времето за отговор е 2 минути. Господин Обермайер, благодаря. През август отправих запитване към комисията за въвеждане за опаковките на цигари, на които не е оказана марката. Получих отговор, според който комисията ще излезе с законодателно предложение. Имате ли информация за това докъде е стигнала работата по това досие, тъй като от него зависят хиляди работни места? Как ще се отрази това върху търговските марки според член 70 от хартата? И как ще се отрази тази мярка и върху потреблението на тютюневи изделия? That... Трудно е да отговоря на този въпрос, тъй като Текстът на директивата все още се разпространява като поверителен документ. Виждал съм подобни опаковки на цигари и според мен може да има ефект от тяхното прилагане. Става дума за опаковки, на които не е оказана марката на цигарите. трябва да има ефективни разпоредби за упаковките на цигари. Производителите на тютюневи изделия трябва да направят така, че изделията им да изглеждат като тютюневи изделия и да имат и вкуса на тютюневи изделия. И мисля, че предложената разпоредба е достатъчно ясна. Както казах, не мога да споделя с вас подробности. Знаем от друга страна, че нищо не остава тайна в Европейския съюз. В един момент ще изтече информация. Единствената страна, която е въвела изискване за подобни опаковки в света е Австралия. Виждал съм такива опаковки. Разпоредбата бе оспорвана пред Австралийския върховен съд. Искът бе отхвърлен тази година. В момента се сезира Световната търговска организация. Какво е моето предложение? Нека оставим на държавите членки право на осмотрение. Нека те сами да решат дали да въведат опаковки на цигари, на които не е оказана марката. Възможно е, когато се публикува текста на директивата за тютюневите изделия, някои национални парламенти да отслабят разпоредбите, други да ги подсилят. Аз съм против отслабването им. Благодаря, казва председателят господин Бусотил. Познавам господин доктор Борг лично, не само защото сме за партийци, но и защото в един момент живеех само на три пресечки от вас. И да, в квартала имаше музикален клуб. Винаги съм ви уважавал за вашата ангажираност в отстояването на демокрацията и правата на човека, ценности, които са и сред устоите на Европейския съюз. Приветствам ви за това, защото без хора като вас, страни като Малта, нямаше да прегърнат европейските ценности. Въпросът ми към вас е следният. Какво ще направите за пресичане на заблуждаващите практики? Имам предвид практики, които изкушават потребителите да закупят нещо, което всъщност изобщо не искат да си купят. Какво ще направите, за да пресечете подобни практики? Благодаря на господин Бусотил за любезните думи. Нека добавя, че когато работех като юрист между 90-та и 90, 1980 и 95-та година. Винаги, когато някой влезеше в кантората ми с фактура за нещо, което изобщо не е възнамерявал да си купи, тогава най-често това бяха енциклопедии, Това никак не бе рядко. Много често в кантората ми влизаха такива клиенти. И сега тези практики се ширят все повече, тъй като нараства обемът на търговията онлайн. Например, почти никой вече не си купува книги по друг начин, освен онлайн. Резервират се и немалко билети и така нататък. Какви са пропуските? Ние имаме пропуски в областта на правоприлагането. Вече споменах средствата за защита, уреждането на спорове онлайн, альтернативното уреждане на спорове, центровете за защита на потребителите и така нататък. Но трябва да проследим и случващото се в областта на онлайн търговията. То в много случаи никак не е удовлетворяващо. Обещавам ви, че ще бъда бдителен. А що се отнасят от твърденията на производителите за въздействието на продуктите върху здравето, след като успяхме да се справим с заблуждаващите такива твърдения, защо да не се справим и с заблуждаващите твърдения при покупко-продажбите онлайн? Председателят, последният оратор в този кръг е господин Грех. Благодаря. Господин Борг, как мислите, че може да се справите с цялостен холистичен пакет по потребителската защита, като при положение, че знаем, че това портфолио е подведомствено на ня комисари и това затруднява допълнително нещата. Пример ще дам вече, всъщност той бе повдигнат този въпрос с механизмите за правна защита и обезмъз... обезвъзмезяване. Съвсем наскоро бе предложен законодателен пакет законодателен пакет по финансовите инструменти. Кои от мерките смятате вие да възприемете, така щото всички граждани да имат възможност от такова от такава колективна правна защита и финансово овъзмездяване, ако има нужда. По въпроса сега за хартата. Ако съм ви разбрал правилно, вие ще я поддържате каквото и да коства това. Благодаря. Благодаря, казва кандидат комисария, Ще ви отговоря на малтийски, тъй като вие ми зададохте въпрос на малтийски, би било непатриотично от моя страна да отговоря на друг език. <clears throat> Благодаря ви за въпроса. Господин Грек, знам, че сте докладчик по онлайн механизмите за уреждане на конфликти. Затова разбирам вашето вълнение по въпроса за инструментите за правна защита, за колективна такава. Да, разбира се, че съм за. Да, разбира се, осъзнавам факта, че трябва да се сътруднича с други комисари. Подчертавате и вие самите, че това е подведомствено на много комисари. И за момента не мога да се ангажирам с твърдение, тъй като наистина трябва да го координирам с други бъдещи колеги. Разбира се обаче, че осъзнавам отговорността, която носи госпожа Рединг в областта на защитата на потребителите, разбирам и, че съдействието и координацията между държавите членки в областта на правата на потребителите е от изключителна важност. дали ще защитавам каквото и да коства това. Хартата за човешки права, разбира се, че го потвърждавам. Потвърждавам и факта, че нямам никакви резерви относно нейното съдържание. Смятам да я прилагам безпрекословно. Осъзнавам факта, че всички права са взаимосвързани, защото в противен случай нито едно право не би било достатъчно гарантирано. Аз самия често съм бил принуден да се боря срещу прояви на дискриминация. И това е логично, не всички, не, никой не е безгрешен. Но по въпроса за хартата за основни ненакърними човешки права, смятам, че трябва да я следваме неотклонно. Благодаря. Благодаря на всички за това, че спазиха времето за задаване на въпроси. Wir jetzt zur vierten Runde. Господин Гроте, преминаваме към четвъртия кръг от въпроси и отговори. Въпроси ще поставят колегите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Те ще поставят пет кратки въпроса от по 50 секунди, последвани от отговори от по 2 минути. Господин Дес, благодаря, господин председател. Господин доктор Борг, имам съвсем простичък въпрос. През 2010 година Европейският парламент взе следното решение следва да се внасят селскостопански стоки на територията на Европейския съюз, единствено ако те отговарят на изискванията на Европейския съюз за защита на общественото здраве, здравето на животните и растенията. Това решение бе прието с 535 гласа. Как ще гарантирате неговото прилагане? Господин Борг трябва да се приложи действащото законодателство. Неговите разпоредби са пределно ясни. Не би било справедливо да не допуснем вноса на стоки, които не отговарят на нашите норми за сигурност и в същото време да вменяваме изпълнението на тези норми на нашите производители. Знам, че въпросът е чувствителен. Вътрешният пазар, който обхваща 500 милиона потребители, не бива да е повод за дискриминация спрямо производителите в Европейския съюз. Що се отнася до сълскостопанските продукти, разполагаме с инструменти за прилагането на нормите за безопасност службата за безопасност на храните и по ветеринарна медицина е структура към Европейския съюз. Тя работи не само на територията на Съюза, но и в трети страни. Целта е да гарантира, че стоките внасени в Европейския съюз отговарят на стандартите, които изискваме да спазват и нашите производители. Имаме пакет от законодателни мерки, например за здравето на животните и растенията, които ни дават възможност за такива действия. Имаме възможност да действаме и на други нива, например на ниво СТО. Знаем, че Русия се присъедини към СТО, например. Не бива да се възползваме от действащите правила за целите на протекционизма, но същевременно трябва да настояваме спрямо трети страни да спазват ангажиментите, които са поели, присъединявайки се към СТО. Благодаря. Следващият оратор Луис Капулаш Сантош. Добре, Благодаря, господин комисар. Както знаете, господин кандидат комисар, от близо десетилетие Европейският съюз се бори с болестта наречена болест по лудите крави. Много пари отпуснахме за тази борба, за да елиминираме брашната, костните брашна, които бяха в основата на проблема. тези костни брашна могат да се ползват за храна на други непреживни животни. Така или иначе обаче от това проистича риска за косвена зараза. За това е необходима холистична система на контрол. Господин комисар, вие какво мислите по този въпрос и как смятате да се борите по време на вашия мандат? Благодаря. I know something about this problem. Аз познавам до някъде проблема. Знам е, пред какви трудности бяхме изправени, е, когато се разпространи болестта луда крава. И това бяха е, затруднения от економически характер, сериозни економически затруднения. И след това трябваше да бъдат взети някои наистина крути необходими мерки, е, за да се спре проникването на е, белтачини в е, фуражите на селскостомански животни, които не са месоядни, които са преживни и така нататък. Защо да не премахнем тази забрана, казват някои? Така че поне за онези животни, които могат да консумират месо, да се въведе е, белтачинния компонент. Знам обаче колко трудно е, би могло да се проведе такова вдигане на забраната и съответно предотвратяване проникването на такива фуражни е, компоненти в е, храната на преживните немесоядни животни. Така че е, призовавам е, за предпазливост. Е, заболеваемостта, между другото, на болестта луда крава нараства, макар и да успяваме да, да се справяме благодарение на приятите мерки. И отслабването на контрола би породило риска от повторно разгаряне на, на болестта, едва ли това би било в полза на когото и да било. било то по отношение на европейския потребител, било то по отношение на, на, на износа. Благодаря, Джордж Лайн е следващият. Здравейте, доктор Бърг. Хуманното отношение към животните е много важна тема в вашия ресор и особено хуманното отношение по време на транспорт. Вашият е, прием, е, предшественик е, по време на структурирания диалог през месец май заяви, че не подкрепя приемането на забраната за транспорт на животни за срок по-дълги от 8 часа. Вие какво мислите по този въпрос? Първо, господин председател, трябва да заявя, че се възхищавам на усилията ви в това отношение, независимо дали съм съгласен или не. Понеже понякога на хуманното отношение към живота се гледа като на второстепенна тема, на, на материя, която възпрепятства напредъка в, в други области, особено по време на економическа криза. Знаете, по време на економическа криза връх вземат прагматичните, утилитарните съображения. И аз ще бъда пределно честен с вас. Не мога да ви обещая нещо, което не мога да изпълня, но две неща бих могъл да ви обещая. Първо, действащите норми е, за транспорт на животни не се е, привеждат на практика. И най-малкото е, доказателство за това е, че не съм чул за производство за нарушаване на договорите от страна на комисията, срещу която и да било държава членка във връзка с транспорта на животни, съгласно действащите норми, да не говорим за бъдещите. Има съвременни начини нещата да се подобрят. Защо, например, е, транспортните средства за животи да нямат спътникови навигационни системи? Днес те са вече широко разпространени, за да се провери дали действащите правила за транспортирането на животни до кланиците се спазват или не. И второ, в законодателството за хуманното отношение към животните, Впрочем, трябва да кажа, че има предложение за общо рамково законодателство на Европейския съюз е, за хуманното отношение към животните. Вече се работи по, по текста. Та следва ли в тази връзка да се подхване отново въпрос. Дали действащите норми стигат или пък ако не, е, дали трябва да се направи нещо повече и, и от друга страна, дали те наистина се изпълняват. Господин Хройсли. Господин Борг, заявихте, че Европа ще заеме челна позиция в света в областта на защитата на потребителите. an der EFSA, лобиverflechtung, инстранспорт. Има някои основателни съмнения в работата на органа за безопасност на храните. Твърди се, че той е замесен в лобизъм. Ще направите ли преглед на процедурата за оценка на риска за трансгенетичните растения. Ще се обявите ли за мораториум върху отглеждането на тези култури? за неразрешените равнища на генетично модифицирани организми днес трябва, трябва да бъдем предпазливи има приложимо за хранителните продукти. Пита се дали да се приложат тези норми за фуражите. И, и, това е далеч не безспорен въпрос. Дали да разчитам на ЕФСА, на Агенцията за хранителните продукти или не. Нека първо кажем, че тази агенция има свое предназначение. А именно да дава научно обоснован, безпристрастен, солиден съвет становище и а, винаги трябва да се държи на това представата за независимостта на ЕФСА да не противоречи на нейната реална независимост. Но в края на кращата аз няма да абдикирам от своите задължения, а се казва всичко опира до мен, до комисаря. ЕФСА не взема решенията и аз няма да употребявам ЕФСА за други цели, освен за научна обосновка на решенията. А решенията следва да бъдат мои. И да, и, дали да се разрешат общо или под условие, по, и, т.е. и съответно дали условията да залегнат самата уредба или в нейното приложение и така нататък. Та в отговор на вашия въпрос, аз няма да робувам на ЕФСА, но няма и да пренебрегвам онова, което ЕФСА казва. По ГМО знам колко ще котлива темата, знам споровете, които се разгарят. Знам колко е удобно за съвета да остави всичко на ръце, в ръцете на комисията и да не настоява за каквото и да било нормативно решение, дори не и за прилагането на субсидиарността в регламентирането на отглеждането на една или друга култура. Тоест, дадена държава членката може да допусне отглеждането на една или друга култура по линия на субсидиарността на своя територия, като оставим на страна въпроса за околната среда и здравеопазването, колкото те са прогатива на комисията. И Джеймс Никълсън, последният оратор от колегите, членове на Комисията по селското стопанство. Благодаря, господин председател. Господин кандидат комисар, в подобен дух бих искал да ви попитам. Европа се нуждае от сериозен внос на зърно, на, на, на, на соя е, за е, фуражните смески, особено от Съединените щати – и какво е вашето мнение е, по отношение на, на този внос е, и от друга страна за намаляване на високата себестойност на фуражите по настоящем? Да, знам, знам, както казах, колко деликатен е въпросът. Е, запознат съм с въпросите за етикетирането, обозначаването, относителното съдържание на ГМО над НАТО. Над, НАТО определено, мисля, 0,9%, ако трябва да се опрем на някакъв научен критерий. Що се отнася до отглеждането на, на културите, запознат съм с доклада Сералин, този доклад по-настоящем е на вниманието на ЕФСА също, за да излезе агенцията със своето становище по него по вноса, аз ще спазвам действащите към днешна дата правила, освен ако ЕФСА не ни посъветва нещо друго. В който случай аз ще трябва съответно да взема решение. Знам, че има милиони и милиони хектари извън територията на Европейския съюз, на които се отглеждат генетично модифицирани култури. Знам съпротивата на парламента. И разбира се, аз не бих могъл да не отчета всички становища и особено на Европейския парламент. Знаете, е, там където по-праведните от мен едва прохождат, аз няма да прибързвам. Ще е, се придържам към е, принципа на предпазливост по максимално разумен начин, т.е. когато не, е, не са на лице категорични научни данни, е по-добре да изостанем с една крачка, отколкото да прибързаме. Благодаря, господин Борг. Приключихме с четвъртия кръг от въпроси, поставени от колегите от Комисията по земеделие. Преминаваме към последния кръг, по който са предвидени 9 въпроса. Първо ще бъдат зададени три дълги въпроса, по които има възможност и за допълващ въпрос. Те ще бъдат последвани от 6 кратки въпроса. Давам думата за дълъг въпрос за втори път на колегата Марина Янакодакис. Благодаря. Говорихме за бюджета и аз съм удовлетворен от това, че вие не сте против някои разумни съкръщения. Това искат моите избиратели. Говорихме също така за европейските агенции и съм удовлетворена от вашата позиция по въпроса за конфликта на интереси и а, съм, си, надявам се, поне а, вашето членство в клуба на духовите оркестри, да не ви попречи да си вършите работата като комисар, ако ви утвърдим. Но какво ще кажете за е, състоянието на европейските агенции, за конфликта на, интерес, на интереси в тях, е, за, за въртележката на кадри, за, за лошото управление и ще предложите ли разумно съкръщаване на техните бюджети в съответствие с принципа на полза на единица разходи. Председателят, колега Янакодакис, чудесно е, че поставяте втори въпрос. Не знам дали господин кандидат комисарият ще отговори на него, тъй като въпросът не беше конкретно свързан с ресора му. Едно нещо. Аз съм член на въпросния клуб. Самия не съм оркестрант. Аз съм просто привърженик на, на нашите провинциални оркестри. И това едва ли ще попречи на работата ми като комисар. Дори най-малкия риск да съществуваше, аз съм сигурен, моите съчленове биха приели великодушно оставката ми. Сега, що се отнася до разумните бюджетни съкръщения? Но що е то разумно в случая? И кои области да бъдат засегнати? Понеже ако става дума за здравеопазването, ако почнем да режем безразборно, обикновенно най-уязвимите по възраст или по житейски обстоятелства ще пострадат. Има начин, обаче да се съкратят разходите, без непременно да се понижат стандартите на качество в здравеопазването. И чрез най-новите технологични решения, електронното здравеопазване, наблюдаване състоянието на, на възрастните дистанционно. Има и други подобни новаторски инициативи, например, доколкото знам, е, огромен брой патентовани лекарствени продукти ще бъдат освободени от патента, т.е. ще станат генерични, както се казва, след някоя друга година, така че ще поевтинеят. А за конфликта на интереси вече казах препоръките на Сметната палата за двете агенции, които ще ми бъдат подведомствени, и те не са част от Санко, поне са независими, но, но все пак попадат в моя ресор. Тези препоръки, естествено, ние ще изпълним. Но аз ще се допитам и до колегите комисари за възможността да изработим общи правила по отношение конфликта на интереси за всички изпълнителни агенции. Ще ви помоля да запазите тишина. Много е трудно за господин Борг, който в продължение на 3 часа трябва да отговаря на въпроси. Трудно е и за всички останали в залата. Затова ви моля да изнесете разговорите помежду си извън залата. Господин Карл Шлютер. Доколко като разбрах какво е становището ви за ГМО, за тютюневите и така нататък, съм удовлетворен. Но какво смятате да направите за борбата с злоупотребата с алкохол? въпросът ми още е такъв. Вие казвате, че това е национална прерогатива, тази област. Но нека ви напомня, че в Малта вие сте полагали усилия за това, защото състоянието на нещата да се подобри. От друга страна сте били против инициативи на ОНЕ в това отношение. Как смятате нещата да се оправят тогава? Аз в Малта не съм бил свързан с каквото и да било, ако въпросът ви беше за, за хив спин. А, нищо подобно. А, поети ангажимент, впрочем, тук е ясен. Има програми за подобряване на действията за противодействие, съответно за профилактика и, и лечение на, на хив спин, съответно за противодействие на социалната враждебност срещу носителите тук става въпрос за една човешка трагедия. Все пак и ние не можем така с лека ръка, не можем да си играем с съдбата на хората. Е, отношението ми е категорично. Що се отнася до алкохола, това е факт, както и тютюнопушенето. Е, казах вече, че противодействието на злоупотребата с алкохола трябва да стане част от, от борбата ни с заболяванията, защото злоупотребата с алкохол е, е, е общ фактор на заболеваемостта. Разбира се, тук не става дума за някаква забрана на употребата на алкохол, но, но разбира се за, за широка просвета. Ние всъщност дори не знаем как точно реагира човешкият организъм е, при приемането на алкохол в прекомерни количества. Благодаря. Да, да, разбира се. Вие не отговорихте достатъчно ясно обаче на въпроса ми. Вие, в качеството си на външен министр на Малта, сте предприемали стъпки, за да промените цялата позиция на Европейския съюз по отношение на репродуктивното здраве поне на три пъти в рамките на ООН? И как ще ме убедите, че няма да се възползвате от правомощите си като комисар в Европейската комисия за, за подобни действия? Аз никога не съм говорил пред ООН по този въпрос. Изказал съм се на, на форуми на, на ООН по, по други въпроси, в това число за средиземноморската политика, но в качеството си на министър на външните работи на Малта, аз никога не съм засягал тези въпроси в отношенията с ООН. Те, те не са били е, част от е, е, моя ресор. Присъствал съм на заседание на Генералната асамблея на ОНЕ, да, в качеството си на заместник министър-председател представлявах министър-председателя и изказах се по, по, по общи политически въпроси. Това, това е силата ми в край на краищата. А, по отношение на здравеопазването, на, на защита на потребителите, знаете, тези неща са доста различни от външната политика. И може би трябва да, да се извиня за това, че не съм се запознал всички детайли на тази материя. В крайна края ще разполагах само с три седмици да се подготвя за изслушването, но ви моля е, да, да ми припомните за какво става дума, защото аз самият не си спомням. Една минута на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин Борг, бих искал да ви върна на въпроса за ГМО и за ЕФСА с няколко много прости въпроса. Първо, Европейският парламент на първо четене гласува изменение и допълнение на директивата за ГМО. В момента очакваме позиция на съвета. Каква е вашата позиция? Можем ли да пристъпим към второ е, четене след е, като съвета даде своето съгласие. На второ място, вие казвате, че сте привързан, е, при, на независимостта на ЕФСА. Толкова по-добре. Смятате ли обаче да вземете конкретни мерки, е, за да подобрите на практика не само представата за независимостта на, на, на агенцията, а и фактическата и независимост. И смятате ли е, да разчитате на, на системите за оценка, в частност за ГМО, някои държави е, членки настояват тези системи да бъдат преразгледани. Готов ли сте вие да е, започнете преразглеждане на насоките за ГМО? Благодаря. Yes, it is important that the perception да, наистина е важно е, впечатленията ни, чувството ни за нещата да, е, да съществува, да е там, да е вярно, но и съответната действителност. И тя да е там, и тя да съществува. Иначе има разминаване. Затова искам да поясня следното. Аз, госпожо Лапаш, няма да рубувам на ЕФСА. Това не значи, че няма да се вслушвам в нейните съвети и научно обосновани мнения. Не бива обаче да се страхуваме от взимането на решения. Взимането на решения или липсата на решения има съответните правни последствия. Има процедура за нарушение, процедура за бездействие, процедура за неизпълнение. Ако има доклад, който е критикуван не само от ЕФСА, а и от националните ХЕИ агенции, да ги наречем така, това означава, че има защо да се проведе независимо допълнително проучване. Разбира се, че е необходимо крайно становище от страна на ЕФСА, преди да поемем в каквато и да била посока. Те са крайната инстанция. И знаем как протичат от тук нататък процедурите. Съвета се обръща към комисията, комисарят се заема с досието и от тук нататъка вече идва конкретната отговорност, дали решението ще е удачно или неудачно с съответните си последици. Благодаря. Корин Люпаш, следващ доуточняваш въпрос. Господин Борг, за генетично модифицираните организми. Дали смятате, че трябва да има проучване за токсичност в дългосрочен план или не? За момента сякаш няма такова проучване. Извинете, казва господин Йорк Борг. Дали може да повторите, защото се разсеях за момент. Да, повтарям, казва госпожа Лепаш. Дали имате намерение да изискате проучване на дългосрочната токсичност, за да прецените какви са последиците от ГМО или не, или да продължите да се водите от 90-те дневните проучвания за токсичност? Да, благодаря. Госпожо Лапаж, вие знаете, че когато комисията се опита да наложи 90-те дена върху фирмите, и тогава имаше протести. Ще се водя, пак повтарям, от научни, научно обоснованите изводи. Когато има съмнения, трябва да се допроверяват нещата – но ако решим да следваме друг механизъм, за да преценим дългосрочните последици, това трябва да бъде продиктувано от научни доказателства. И се надявам, вярвам всъщност, че ЕФСА ще се съобрази с тези насоки и ще действа така както всички очакваме от нея. Поне това би било логичното от гледна точка на комисията. Благодаря. Предстои да дам думата на още шестима колеги от Комисията по околна среда. Те ще зададат кратки въпроси от по 50 секунди, последвани от отговори от по 2 минути. Йоланта Хибнер. Благодаря. Благодаря, господин кандидат комисар. Един кратък въпрос. В момента се развива кампанията за вакцини против грип тази година и през следващите години. Как смятате да стабилизирате пазара на ваксините, за да може да се ползват медицинските препарати на тези фармацевтични фирми, които са доказани доставчици на безопасни вакцини. И вторият ми въпрос е дали смятате, че може да има затруднения на пазара с вакцините и как да се избегне това? Благодаря. We cannot live without vaccinations. Разбира се, че не можем да живеем без вакцини. Трябва да ги анализираме, да проучваме тяхната безопасност, тяхната ефикасност и да сме убедени в тях. Разбира се, трябва да се борим и срещу предразсъдъците против ваксините. Ваксините спасяват човешки живот. Това, което обаче мен ме притеснява, са взривовете на болест, на грип и липсата на ефикасна реакция от страна на Европейският съюз. Това е сякаш това е оставено на субсидиарния принцип. А очевидно, че 500 милиона европейци се нуждаят от единна защита – централизирана такава. И така, като споменавате ваксините, бих искал и аз да кажа, че в директивата, която в момента обсъждаме и всъщност е вече била обсъждана тук в парламента за заплахите над общественото здраве, смятам, че може да се включи въпроса за ваксините, за да имаме някаква обща правна основа за обща доставка на ваксини, за да не се получи това, което вече на което бяхме вече свидетели, когато има нужда от много, от масово вакциниране, да липсват достатъчно дози и това да доведе до спекулация и до астрономическо нарастване на цените. Имам опит от моята собствена страна Понякога човек се възползва от а, такива конюнктурни обстоятелства и манипулира цените, така че ваксините са елемент, който можем да включим в текста на директивата. Благодаря. Е, е, е, Благодаря. Искам да подигна въпроса за фалшификациите и подправените артикули особено когато те са от хранително-вкусовата промишленост или медицински измервателни уреди, то това има последици за, върху общественото здравоопазване. 24 милиона килограма миналата година такива продукти бяха конфискувани само в моята държава, в Италия. Какво смятате вие да направите за, този, за това явление, което, такива, които нанася такива щети върху общественото здраве? Queste difficoltà, difficoltà che креано competizione ingiusta. Да, разбира се, осъзнавам и аз тези затруднения и факта, че не им противодействаме в достатъчна степен и че на всичкото отгоре потърпевшите са всъщност жертвите, а не извършващите правонарушението. В повечето случаи тези артикули произхождат вън от Европейският съюз или пък ако са сълскостопански стоки, Същото се отнася и за тях, е, особено предвид факта, че стандартите не са толкова завишени вън от Европейския съюз, както тук на наша територия. Много от продуктите, разбира се, че се подлагат на фалшификация и са подправени в степен такава, че се превръщат в опасни за здравето на нашите граждани. Затова съм на мнение, че ни е необходимо повече съдействие, повече, повече координирани усилия за това с съответните бюджетни средства, разбира се. А пък ако тези фалшификати са свързани по, по един или друг начин с, с здравеопазването, нещата всъщност са още по- опасни, още по-страшни и за това нуждата от по-ефикасен строк и стриктен контрол от съществуващия в момента е още по-голяма. Знаем, че е, е имало такива случаи на инциденти с не сълскостопански продукти, които са засегнали особено децата. Има в Европейския съюз медицински, медицинско оборудване, което е довело до смъртни случаи сред жените. Благодаря. Госпожа Вестлунд. Много ловко се измъкнахте, господин Борг, като се позовахте на действащото законодателство и прерогативите на държавите членки. Но ако следваме вашата логика, то бихме могли да изберем когото и да било за комисар. По въпроса за аборта, заявихте, че той спада към правомощията на държавите членки, но това е въпрос, който засяга всяка жена. 70 000 жени умират всяка година в държави, където абортът не е разрешен с закон. Има подобни случаи и в Европейския съюз. Какво ще предприемете, за да защитите репродуктивното здраве на жените в Европейския съюз? Две минути за отговор, господин Борг. Не става дума за това дали мога ловко да се измъквам или не. Става дума за спазването на учредителните договори. Що се отнася до въпроси като този дали да се допусне дадена практика или не, то според учредителните договори с осмотрение разполагат държавите членки. Както знаете, Европейският съюз не е федерация. Той представлява структура от суверенни държави, които в определени случаи делегират част от правомощията си. В други области се прилага принципът на споделените правомощия, а има и трет вид области, в които подведомствените ми служби, ако бъде утвърдена кандидатурата ми, няма да имат осмотрение. И една такава област е здравеопазването, независимо за кой негов аспект става дума. Така, например, прилагането на директивата за трансграничните медицински услуги спада към правомощията на държавите членки. Запознах се с всички въпроси, поставени от ваши колеги по тези деликатни етични въпроси. Отговорът винаги е един и същи, независимо от различните гледни точки, а именно, че с правомощия разполагат държавите членки. Всеки от нас има свое лично мнение и в никакъв случай не би трябвало личното ни мнение да ни се налага от някъде. Но не бих могъл в случая да се намеся, тъй като бих нарушил договорите. Благодаря, Карл Хайнс Флоренц. Доктор Борг, приближаваме към края на изслушването. Благодаря ви за изложението. В политиката за защита на околната среда се прилага принципът за мърсителят плаща. Не би ли следвало разходите в здравеопазването в резултат от тютюнопушенето да бъдат вменени в бъдеще на производителите на тютюневи изделия? Вторият ми въпрос е свързан с това какво може да се направи, за да може вашият предшественик да има адекватен достъп до документи и да може да се защити. По втория ви въпрос, господин Флоренц, много ми е трудно да ви отговоря на него, тъй като трябва да спазвам действащите норми. Бих изпаднал в много неудобно положение, ако взема отношение по този случай. Най-разумното би било да не вземам отношение. Както казах в началото, освободен е пост на член на Европейската комисия. Трябва да бъде излъчен нов комисар. И тези две процедури нямат нищо общо с една с друга. Готов съм да разговарям както с вас, така и с други ваши колеги по въпроси, отнасящи се само до моя ресор. Не защото това е изгодно за мен от политическа гледна точка, а защото трябва да постъпя така. Член съм на парламент от 20 години и знам какви са процедурите за парламентарен контрол, но знам също, че трябва да си сътруднича с парламента няма нищо лошо в парламентарния контрол. Той ни повишава бдителността, кара ни да подхождаме по-внимателно към предложенията си. По въпроса ви за директивата за тютюневите изделия, всеки очаква такава разпоредба. Така ще си осигурим и доверие. Какви точно разпоредби ще се задържат в директивата, това ще стане ясно в рамките на процедурата на съвместно вземане на решения. Разпоредбите ще бъдат изработени съвместно от парламента и комисията. Аз, и съвета, извинете. Аз лично не възнамерявам да отслабя първоначалното предложение. Дагмар от Берент хуманното отношение към животните. Ще се съгласите ли с мен за това, че действащото законодателство, като например за козметичната промишленост, трябва да бъде прилагано без никакви изменения? Няколко думи и за превоза на животни. Вашият предшественик ни увери, че действащите разпоредби в тази област ще, ще бъдат преразгледани ще поемете ли ангажимент за изготвянето на нов законопроект за превоза на животни? Председателят, благодаря и моля, както обикновено, да бъдете кратък. Благодаря на госпожа Род Берент. По първия въпрос за хуманното отношение към животните и законодателството за козметичната промишленост. Тази разпоредба ще е приложима не само в Германия или в Малта, например, а на цялата територия на Европейския съюз и затова процедурата по нейното приемане трябва да е по-дълга. След като се приеме текста, като се предвижда и преходен период, не мисля, че е справедливо да се избягва неговото прилагане – в момента, в който един закон се приеме, се правят опити за предвиждане на изключение. Но не мисля, че по този начин трябва да подходим към тази разпоредба. Според мен забраната трябва да влезе в сила, така както вече решиха съветът и парламентът. Трябва да проследим последиците от забраната Ако не постъпим по този начин, ако не приемем забраната, в козметичната промишленост никога няма да бъдат изработени альтернативни методи за изпитвания. Методи, при които не се използват животни. Ще цитирам един поет от английски. Неволята е майката на изобретенията или неволята учи. Така че, когато бъдем изправени пред стената, намираме някакви решения. Тоест, забраната трябва да влезе в сила през 2013 година. За превозите на животни. Не искам ангажимента, който ще поема да се върне към мен като бумеранг – ще проверя какво можем да предприемем по отношение на прилагането. Ще направим оценка на въздействието, за да проучим възможностите за усъвършенстване на действащата уредба. Рихард Зебер благодаря, господин председател. Позволете ми в качеството ми на последен изказващ се да ви приветствам за доброто ви представяне днес. Дадохте не само интелигентни отговори, но ясно показахте, че ще се ръководите от хартата на основните права. Бил сте министър на опазването на околната среда. Как ще подходите като член на колегиума на комисарите към области, които касаят и околната среда. Ще се консултирате ли с Комисията по околна среда, когато възнамерявате да представите законодателно предложение? Колко често смятате да се срещате с нас? За всички нас е особено важно да знаем, че подхождате сериозно към парламента, че отчитате и нашите искания. Както знаете, нямаме право на инициатива, така че за нас е много важно как смятате да работите с парламента. Председателят немалко въпроси зададе господин Зебер в доста синтезирана форма. Имате думата за отговор. Нито един разумен човек на мое място не би казал не, в никакъв случай няма да се консултирам с парламента. Но ще бъда и честен с вас. Ще положа максимални усилия да запазя връзките си с най-демократичната европейска институция, пряко избрана от гражданите, институция, която разполага с по-широки правомощия в рамките на процедурата за, вземане за съвместно вземане на решение по силата на договора от Лисабон. Ще се опитам да изслушам становищата на всички ви, както на онези, които са съгласни с мен, така и на онези, които са на противоположното мнение. Чувствам се добре в парламенти, тъй като аз самият съм парламентарист. Не искам да кажа, че експертите или други, които не са имали нищо общо с парламенти, не могат да осъзнаят какви са нуждите на гражданите. Но фактът, че съм парламентарист, че съм в случая обект на парламентарен контрол, ми дава известно предимство. Ако наистина се чувствате парламентарист, както се чувствам аз, ако наистина се чувствате като човек, представляващ гражданите, то ви сте на по-различна позиция. Винаги в Малта съм казвал, че не бива да се сърдим на въпросите поставени от парламента. Обикновено тези въпроси касаят области, в които дадената структура не си е свършила добре работата. При всички положения ще си сътруднича с вас. Ако бъде утвърдена кандидатурата ми, вие ще кажете дали съм го направил добре или не. Wir sind jetzt ans Ende der Fragerunde angelangt und Sie erhalten jetzt. С това приключихме всички кръгове от въпроси. Сега ще ви дам думата за около 5 минути за заключително изявление. След това ще дам думата на колегата Малкам Харбър и накрая ще се изкажа и аз. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the indulgence in this international day. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за проявеното великодушие на днешния Международен ден на, на вежливостта. Благодарен съм за тази възможност да водим диалог. Е, и тук не става въпрос да се надхитряме един друг, а да, да бъдем такива каквито сме. Аз поне държа да бъда себе си. И моля да ми повярвате онова, което виждате пред себе си, това и ще получите. Няма шито покрито, няма. Няма някакви задни мисли и намерения. Аз се опитах да отговоря на въпросите ви колкото се може по-изчерпателно. Моля да ми простите за допуснатите грешки, вероятно за неспособността ми да отговоря на всички въпроси, но в края на кращата за три седмици не може да бъде направено всичко. Но аз от ентусиазма на вашите въпроси си, си давам сметка, наистина убеждавам се за пореден път, че този портфейл, този ресор е свързан с хората, с гражданите, не с нещо абстрактно, а с ежедневието. И парламентаристите навсякъде по света, ако изпълняват задълженията си както трябва, винаги имат пряка връзка със своите избиратели. Казаха ми веднъж, че когато се направи някакво предложение, дори в парламента тук, се допитваме до, до отрасъла, до до обществото. А, не, не, парламентът не ползва своите правомощия безогледно, така да се каже. И аз добре разбирам. И, и винаги, когато, ако бъда избран, общувам с вас, ще помня това, че когато парламентът взема решение зад себе си, той има подкрепата на обществото, мандатът даден му от милиони европейски граждани. Моята амбиция, ако бъда утвърден, повтарям, е първо да внеса амбициозен проект за титюневите изделия през месец януари до година, второ и обещание, което задължително ще спазя, е спазването на срока март 2013 година за ползването на животни в козметичната промишленост. По-нататък до средата на 2013 година проект за клонирането с всички свързани въпроси с хуманното отношение към животните и на четвърто място, и това ще бъде най-трудното, разбира се, е да полагам все повече и повече усилия за по-действено прилагане на уредбата на практика. Аз ще се опра на своя дългогодишен политически опит в Малта. Станах активист на, на партията, в която членувам още на 17 годишна възраст. Преминал съм и през леки, и през трудни моменти и съм убеден привърженик на европейските ценности, включително за недискриминация. И ще бъда готов и ще разчитам на тясното си сътрудничество с Европейския парламент. Благодаря ви още веднъж, благодаря ви за любезността и оставам с надежда в близко бъдеще да работим заедно. Thank you very much, Dr. Borg, and now I want to give floor to Malcolm Harbour. Malcolm Harbour. Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искал отново да благодаря на Комисията за околната среда и лично на вас като нейн председател за възможността, която дадохте на, на нашата комисия да, да, да играем важна роля в днешната проява. Ние много сериозно гледаме на, тематиката за защитата на потребителите. Впечатлен съм от казаното от доктор Берг в самото начало за това, че неговите задължения са свързани с Европа по места и на място. И ние днес, бих казал, широка територия обхванахме тези места поехте сериозни ангажименти пред нас, доктор Борг. Е, и определено, ако бъдете утвърден, ние е, ще следим за тяхното изпълнение. След като вие сте за е, откровени и открити отношения с Европейския парламент. И смятам, и с това давам, отдавам дължимото на, на председателя на Комисията за околната среда, изслушването беше е, високо качествено. Обхванахме много, много въпроси и толкова по-добре. Едно организационно съобщение само сега имам да направя. Всички координатори на Комисията за вътрешния пазар е, моля да заповядат в 6 ко 2 е, в е, 18.15 е, за да обсъдим чутото тук и да формираме становище, което да аз да поднеса на Комисията за околната среда в 19 часа. Благодаря ви още веднъж. Мисля, че днес свършихме добра работа. Матиас Грот, благодаря, Малкам Харбър. Според мен денят протече ползотворно. Смятам, че се представихте добре, доктор Борг като се има предвид с колко малко време сте разполагал за подготовка. Имал сте на разположение по-малко от 3 седмици, като се има предвид това. Днес показахте, че разполагате с познания не само по материята, но и с лични качества. Взаимодействахме си добре с вашия предшественик. Той винаги бе добре дошъл в Европейския парламент. Трябва да предоставим на предшественика ви адекватен достъп до документи, така че в един момент да можем да приключим цялата тази процедура по един справедлив начин. Днес се изказахте по редица проблеми, пряко свързани с ресора поехте ангажимент да продължите работа по директивата за тютюневите изделия, поехте и редица други ангажименти, които ще ви припомним в бъдеще. Вие ще сте комисар, представляващ 500 милиона граждани, гражданите на Европейския съюз. Най-висшето благо за тези граждани е тяхното здраве. И като се има предвид това, Наистина на плещите ви ще падне огромна отговорност. Благодаря за това, че днес спазихме регламента, предвиден за изслушването. Благодаря също, че съблюдавахме и принципите на вежливостта в деня на вежливостта. Благодаря най-сърдечно и на 15 служби, които за много кратко време организираха днешното изслушване. В 19 часа в 2 ку 2 тук в тази зала ще се състои среща на координаторите на Комисията по околна среда, на която ще обсъдим чутото днес. Благодаря ви за участието и приятна вечер!